Казвам се Шекерски, съм председател на Комисията по земеделие и развитие на селско-стопанските райони. Не разполагаме с много време, затова ще се опитаме да водим заседанието по един динамичен начин. Затова искам да ви дам на вас думата, уважаеми гости. За мен е чест и удоволствие да ви приветствам с добре дошли на нашето заседание, заедно с националните парламенти. Това е интерпарламентарно заседание между депутати, които работят в сферата на селското стопанство и продоволствието. Добре дошли на всички. Извинявам се за някои неудобства, ако имало такива. Дано не сте имали някои сериозни проблеми. Ще се опитам да прескоча и да изпуснат това, което не е необходимо. Но, ако разгледаме земеделието и производството на храни през последните години, а, им излезе съобщение на комисията на 29 ноември. През май очакваме представянето на многоличната финансова рамка. И за това ще чуем едно представяне на законодателното предложение. по другите точки от дневния ред, за тях ще говорим по-късно. Искам сега горещо да приветствам с добре дошъл нашият комисар. Казах нашия комисар, защото работи по земеделието и развитието на селските райони. Господин Фил Хоган ще има, разбирате, че присъства и господин Порожанов – от името на председателството на съвета. Господа министри, както знаете, България в момента е председател на съвета на Европейския съюз. След това ще чуем господин Планка от Министерството за устойчивост и туризъм на Австрия. Радваме се, че сте тук сред нас. Следващото председателство е, пред, е австрийското председателство на съвета. Има и други гости и представители и членове на панела. Господин Дарлинг също е тук. Председателят на комисията по земеделие и е прехрана в Ирландия. Господин Дорфман, който ще представи своя доклад. Госпожа Агилера ще представи своя доклад също. Най-вероятно ще чуем господин Лежи Плева, който ще участва във втората част на панела. Той е генерален директор на Генерална дирекция земеделие в Европейската комисия. А нашите панели ще бъдат водени от известни журналисти, които ще действат като модератори. И се надявам, че ще се справят по-добре от мен. А пък за формалностите. Пред вас разполагате с материали и ако искате да вземете думата, моля ви попълнете съответните формуляри. И нашите служители ще съберат формулярите и секретариатът ще, ще управлява дискусията по ефективен начин, за да може да дадем думата на представители на всички държави и също така представители на Комисията по селско стопанство. Не забравяйте, че времето е скъпо днес. Нека сега да минем към първото изказване. Първо, думата ще бъде изявление на комисарят Хърб Хоган и след това ще чуем от българското председателство да продължим с изслушването. Първо ще чуем какво ще каже господин комисарят. Имате думата, господин Хоган. Благодаря, господин председател, уважаеми евродепутати, депутати от националните парламенти, уважаеми гости, госпожи и господа. Първо искам да благодаря на председателя на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент за поканата да участвам в днешното заседание. Много е важно да се срещнем с националните парламенти. Всъщност това за нас в комисията е приоритет. Сметнато е, че депутатите от парламента са посетили около 70 пъти държавите членки. Повече от 20 е, национални парламента, а следващата седмица ще бъдат и в парламента в Ирландия. По въпроса за участието на националните парламенти в европейския политически процес и търсим възможност за подобряване на тези механизми. И в хода на моето изказване ще отбележа, че националните парламенти играят и ще играят е, съществена роля, за да могат, може Съюза да се приближи към своите граждани като контролират дейността на своите правителства и, на, и като работят съвместно с европейските институции. Днешното интерпарламентарно заседание е много добра възможност депутатите от националните парламенти да се присъединят към своите колеги от Европейския парламент, е, за да помогнат на Европейската комисия да подобри законодателните предложения за бъдещето на селското стопанство след 2020 година. Вие познавате съобщението за прехранват и земеделието от миналият ноември. От този момент на, на, на, на сам имаше доста изказвания в Европейската комисия и в комисията по ОСП на Европейския парламент. Благодаря и на министър Порожанов, който участва от името на председателството на Европейския съвет. Ще има гласуване в комисията по съобщението. Следващите няколко години са много важни за бъдещето на селското стопанство и продоволството. Следващата седмица комисията ще представи бюджета, включително и за бюджета за селско-топанската политика, така че няма нужда от иллюзии. Ще има доста сериозни предизвикателства. Основните решения ще бъдат взети в крайна сметка от държавите членки, които, чието лидери решават дали са готови да увеличат финансовата вноска в европейския бюджет и ако са готови, с колко да я увеличат. Това решение всъщност ще определи резултата от процеса по изготвяне на бюджета, който ще отнеме следващата година. Като членове на националните парламенти, предполагам, че споделяте същото мнение. Искате политиката, предполагам, да бъде силна, добре финансирана и да насочена към подобряване на доходите на селските стопани и подобряване на селско-стопанските райони, като същевременно помага за постигане на амбициозните цели за борба срещу промените в климата. Аз като депутат в Ирландския парламент представлявах селско-стопанските райони в продължение на 20 години. И а, общата стопанска политика е успешна и общо взето дава добавена стойност за нашите. Аз зная, че първото ми съобщение е да се върнете в своите страни, да кажете на своите правителства – които ще вземат това решение. Това са решения много рядко. Нашият колега ръкопляска, като казвам нещо такова. Така че случаят е много специален. Има нужда от добре финансирана ОСП и ще трябва да продължим да помагаме на нашите земеделски стопани. Това всъщност е ролята и задължението на ОСП и присъства в основополагащите договори като цел. И тази цел ще продължи да се изпълнява и ще бъде отразена в законодателните предложения на комисията. Искам да съобща това, което беше съобщено в съобщението на комисията. Нещо, което е ясно, че основна част трябва да бъде подкрепата за доходите. Преките да плащат ние. Частично попълват разликата между доход от земеделие и доход от, от, други дейности. Това е мрежа за безопасността, включително за райони, които имат природни затруднения. В сравнение с различните економически, с други социални политики, включително и общественото благо, преките плащания остават съществена част от ОСП в в съответствие с задължението на, в договорите, гарантирането на преките плащания за фермерите и земеделските стопани е не само за, за тях. Всъщност той е полза за цялото общество. Не само, че се създава храна с високо качество, тези хора пазят и селските райони и а, работят а, пряко за срещу промените в климата. За да се подобри този подход, надявам се, че ще имам подкрепата от Европейска парламент и от съвета на земеделските министри, включително и господин Порожанов. Знаем, че това е въпрос, който сериозно безпокои нашите земеделски стопани. Ангажирам се с подкрепа за тях след като излезе предложението за новодишната рамка следващата седмица. След това ще в края на мая, в началото на юни ще се появят сумите за отделните сектори. Нашата работа продължава по законодателните предложения. Ние се основаваме на всичко, което сме написали до сега в нашето съобщение. Целта ни е да предложим нещо, което е приемливо, реалистично и ще постигне нашите цели за опростяване и модернизация. Мисля, че има много сериозна висока оценка за този подход. Този подход се разбира все по-добре с течение на времето и ще има възможност да уточним на практика всичко, което сме записали в съобщението, тъй като там нямаше достатъчно място за всичката елементите на политиката. Нашето основно намерение е да поставим акцента върху субсидиарността държавите членки и регионите, за да могат те да имат повече думата при вземането на решенията. Само така. Решенията, които имат такова значение за гражданите, ще бъдат вземани по-близо до тях. Ние си даваме сметка за ролята на Европейския съюз за гарантирането на обща селско-стопанска политика. Елементът обща и селско-стопанска политика остава, като в нея ще включим повече гъвкавост, за да има по-добра реализация на национално равнище. Не може да очакваме един и същи модел да се прилага във всичките държави членки, да речем стопаните в, на юг, в Гърция и стопаните в Финландия на север имат съвсем различна гледна точка за тези цели и как те да бъдат постигнати. Всичко това трябва да бъде отразено в бъдещето ни законодателни мерки. Всички тези неща трябва да включат в националните стратегически планове за селското стопанство, които ще бъдат изготвени от националните парламенти и вашите комисии в тези парламенти ще имат много сериозна роля при изготвянето на тази политика преди да приемете предложенията, които ще бъдат изпратени по-късно за одобрение към Европейската комисия. Така че постиженията на мерките ще се базира на оценка на целите и показателите. И така ще гарантираме общия характер на политиката. Искам да кажа нещо важно процеса на одобряване на стратегическите планове, защото тук имаше някои безпокойство на държавите членки, като представители на обществото искат, предполагам, да преките плащания да стигат до селските стопани, да не се бавят поради липса на одобрение. Затова ще гарантираме частично одобрение за някои от стълбовете в политиката. В законодателството ще включим специални разпоредби да се даде възможност за частично финансиране, така че потокът на средства към стопаните да продължават, дори когато комисията е в диалог с националните представителства и е в процес на одобрение на плановете. Надяваме се, колеги, че ще бъдем горди с политиката и ролята и в нашата економите, която в продължение на повече от половин век и повече гарантира сигурност за продоволствието в Европейския съюз. И всъщност тази политика ежедневно допринася за подобряването на живота на хората, като същевременно ще се опитаме да я адаптираме към предизвикателствата в момента. Всъщност, успехът на тази политика зависи от е, добре функциониращ вътрешен пазар и борбата срещу изкривяването на конкуренцията. В нашия доклад господин Торфон казва, че Единият пазар трябва да бъде основен приоритет. Искам да подчертая този момент. Освен новия подход при реализацията на политиката, ще има един общ елемент в общата селскопанска политика. Тази политика ще бъде насочена към някои ограничени на брой цели, които ще бъдат измервани с множество показатели под контрола на Европейската комисия. Мисля, че това е начинът по който ще защитим интегритета на вътрешния пазар, така че държавите членките са на предна линия в тази политика. Господин председател, мисля, че говоря от доста време, затова ще, ще ускоря. Всъщност, доста време от стопаните се считат за част от екологичния проблем, а не за хора, които допринасят за решаването решихме отново, че нашият подход, е, общия подход е, за екологизацията не е довел до резултатите. Затова сега ще поискаме от държавите членки да представят е, различни начини, чрез които могат да постигнат общите цели. Така ще стигнем до по-малко бюрокрация, по-добри цели на местно равнище и по-ефективно реализиране на политиката чрез интеграция на вече съществуващи инструменти в един по-гъвкав и по-амбициозен подход. Зная, че винаги често говорите с млади хора и знаете какви са интересите на тези хора. И някои от тях мислят да се заемат с селското стопанство. Аз знае много добре какви са техните затруднения, достъпа до земя, достъпа до финансиране. Комисията е готова да направи всичко, за да се подобре подобрят е, мерките и инструментите за младите фермери. Всъщност е, тези стопани са гръбнака на селските райони. Има и много други хора, които живеят е, там и не се заминяват пряко с, с земеделие. Инициативата за интелигентното село е много интересна. Всъщност тук трябва да се потърсят практически решения на предизвикателството и да се използват всички възможности, така че преди две седмици присъствието на господин Благович и господин Сания от Европейския момент участвахме в един много успешен проект в Словения. Там започнахме един пилотен проект за разработване един модел за интелигентни села и села с равенство. Благодаря на господин Главбогович и господин Сани за това, че отделиха 3,3 милиона от е- фондовете на Европейския парламент за тези 10 интелигентни села, които са пилотен проект в е, Европейския съюз, така че като национални депутати наблюдавате внимателно тази инициатива и гледате да не изоставате. И така, господин председател, накрая още веднъж ще повторя. Става дума за споделен, споделена цел да подкрепим нашите селски стопани, за да могат да изпълнят своите цели за общественото благо, климата и новото поколение. Тази политика е насочена към хората и, и се базира на техните надежди и очаквания. И затова трябва да дадем съответните ресурси, за да могат да да бъдат постигнати тези цели. Надявам се, че ще работим заедно през следващите цели, за да има полза за всички. Благодаря. Bardzo dziękuję panie komisarzu. W tej chwili Благодаря, господин комисар. Сега ще дам думата на господин Прожанов. Имате 10 минути, моля. Уважаеми господин председател, координатори на политически групи, уважаеми членове на Европейския парламент и на националните парламенти, уважаеми Фил, драги гости! Аз ще бъда много по-кратък от тези 10 минути, тъй като Фил много детайлно каза какво е работено до момента, какви са приоритетите на ОСП, а всичко това, което Фил спомена до тук, беше обсъждано и на заседанията на министрите през тази година. Това, което ние направихме под председателството на България през януари и февруари, направихме дебати по основните теми, свързани с комуникето и бъдещето на общата селскостопанска политика. Приоритети, структура, директни плащания, развитие на селски райони, субсидиарност, но не рационализация, конвържънс и така нататък, и така нататък. Зелените плащания. Тези заседания бяха публични. Те бяха наблюдавани от широка аудитория, включително от гражданите на Европейския съюз, а не само на земеделските производители. Защото общата съвстопанска политика не е само земеделие и вие много добре го знаете това. През мартинското заседание ние приключихме този дебат с заключения. Тежки заключения, с много спорове и те бяха прияти с 23 държави, като само 5 държави не приеха една от точките по тези заключения и тя беше свързана, разбира се, с изписването на текста за сближаването на нивата на плащания. Тези заключения са на вниманието на, на всички и аз не се съмнявам, че посланието, което излезна от съвета на министрите е полезно и за работата на комисар Хоган и на DG Agri, и именно в момента, в който се работи новото законодателство по общата селскостопанска политика. Всички с нетърпение очакваме предложенията за законодателство и първите дебати ще направим официално на заседанието на министрите през месец юни, в средата на месец юни. Бих искал да отбележа и, че проекта на доклад, който Комисията по земеделие в парламента подготвя се доближава изключително много на това, което и страните членки, и министрите дебатирахме на заседанието. Преди всяко заседание на министрите имахме среща с представителите на КОПА и КОДЖЕК, на най-голямите производители в Европейския съюз. Всички теми, които сме дебатирали, отново припокриваме като мнения. Това ни прави оптимисти, че ние имаме ясна визия говоря като цяло, в Европейския съюз какво да представлява новата обща селскостопанска политика. Затова е изключително важно да продължим много интензивно. Колегите от Австрия ще поемат штафетата в рамките на разглеждането на законодателството. Да, там са всички детайли. Ще бъде много тежко. Там трябва да бъде разписано ясно опростяването на общата селскостопанска политика. Много от детайлите, в които ние в момента маркираме като общи ще влезем в много, много сериозни разговори и разбира се, трябва всичко да завършим успешно. Както от наша страна, надявам се и от страна на Европейския парламент. За да може до края на този мандат Европейския земеделски производител да има мандат на Европейския парламент да има одобрено законодателство и европейските земеделски производители да имат своята сигурност за бъдещето. Разбира се, очакваме с нетърпение и предложението, което е свързано с новогодишната финансова рамка. Аз лично нямам никакво съмнение, че ФИЛ прави и ще направи всичко възможно бюджета за обща сълстотопанска политика да бъде на едно много добро ниво и нашето послание общо на всички тя да бъде адекватно финансиране, да бъде финансирана, ще намери своята реализация. Искам още веднъж да благодаря за поканата на председателя и да пожелая ползотворна работа на комисията. Благодаря, господин председател. E, благодаря, господин министър. Сега давам думата на господин Симон. Моля ви, елате тук на подиума при нас. Вие ще председателствате първата сесия. Господин Симон, сега ви дам възможност да поемете председателството на първата сесия от нашето заседание. Симон на 5 минути на поразение. Настъпне... Пет минути, господин Симон. Ще имате на разположение за да се изкажете. И така, говорителите след това. Първият е господин Херберт Дорфман, който е докладчик на НП. След това ще се изкаже господин Йозеф Планк, който е генерален секретар в Министерство за устойчивост и туризъм на Австрия. Господин Симон, давам ви думата. Пет минути за вас и след това за останалите оратори. Добър ден. Нека да се настана съвсем бързо. Ще ви дам един контекст, социално-економическия контекст, който беше засегнат от господин комисаря. Ще добавя още няколко неща. Следващата седмица Европейската комисия ще представи своята рамка седмица ще представи своята рамка за многоличната финансова рамка. Там става дума за една дупка от 12 милиарда. От след напускането на Великобритания. И сега ще видим как тези оставащи пари ще бъдат разпределени за селското стопани за стопаните и за други цели. Очакваме е, да има е, малко снижаване на бюджета. Господин Хоган, който чухте преди малко, заяви и сега и още през април за защитата на селските стопани по време на преговорите за бюджета за следващите години. Сега ще се върна към общото съобщение на комисията от 29 ноември миналата година. Там отново се припомня субсидиарността и опростяването. Субсидиарността означаваше ролята на националните парламенти ще става все по-важна. На второ място, в това съобщение се предлага нова архитектура на екологията. Става дума за условия, които са задължителни. Екологизацията ще бъде още един момент, желание на държавите членки, които желаят да направят повече. Всъщност това съобщение беше добре прието от съвета. Следващият петък ще има среща на Копа Кожека и те още вече заявиха, че има че това е много добра база за бюджета на ОСП. Много е важно на политиката по ОСП да не се фрагментира, като същевременно даде възможност за повишаване на доходите на селските стопани. Съветът, както разбрахте, прие с одобрение съобщението на комисията и принципите в много. И тук някои министри, както казахме, се обезпокояват от фрагментирането на, на, на, на ОСП и се опасяват от изкривяването на на ОСП. крайна сметка на шефовете на правителствата и държавите ще определят националните пакети. Накрая, доклада на господин Дорфман се базират на съобщението от комисията на теория на 29 май комисията ще предложи своето секторно предложение за следващата, следващия период от многогодишната финансова рамка. Очакваме три предложения. Първо, предложението за, за подробно, подробностите за подкрепата за ОСП. И тук трябва да се реализира от всяка държава членка по линия на принципа на субсидиарността. Вторият източник е, тук имаме известна дискреция. Земеделските услуги предвиждат, че трябва да се, да се въведе е, един талан за съответните стопанства. Вторият момент тук е Очаква се преразпределителни плащания, които ще станат задължителни. Вторият регламент, регламентът, който е важен, хоризонталният регламент и във връзка с господин Хоган, Много е важно да се да бъде одобрен и регламента наречен Omnibus и регламентите за правата за конкуренция. Комисията ще излезе с предложение за нелоялната конкуренция в продоволствените пазари. Така ще успеем да постигнем прозрачността, която е необходима. Сега ще дам думата първо на господин Дорфман, който е докладчик на Европейския парламент е, по съобщението на комисията Бъдещето на прехраната и земеделието. Господин Дорфман, имате думата. Благодаря. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги от националните парламенти. Добре дошли сред нас. Аз съм докладчик на Европейския парламент по съобщението на комисията бъдещето на прехраната и земеделието. Ще изложа с няколко думи кои са основните аспекти в този доклад и в каква посока ще се отправи политическото решение, което ще вземе Европейския парламент. Комисарят Хоган каза, че всичко започва от финансовите средства. Тук говорим за един значителен бюджет, който се отрежда на една такава важна европейска политика. без съответните финансови средства на разположение тази политика няма как да бъде изпълнена на практика. Относно бюджета стоят два въпроса. Единият свързан с Брекзит и с новите задачи. В доклада, доклада който изготвям в момента с докладчиците в Сянка, ще включим, че бюджетът за ОСП трябва да бъде поне толкова голям, колкото е до сега, да не се намалява дори и след Брексит. Следващата седмица господин Йотингър ще се занимае по подробно с този въпрос и ам, ще има вече окончателно решение. Ще се види по какъв начин след Брекзит липсващите средства ще бъдат ам, възстановени, така че да се стигне до едно разумно приключване на преговорите по бюджета и да се предотвратят всякакви неочаквани ситуации. Брекзит представлява опасност за земеделието. Ако се стигне евентуално до някакви обърквания на вътрешния пазар, много сектори ще бъдат засегнати, не само това на земеделието. Европейския съюз изнася много земеделски продукти към Обединеното кралство, не на последно място говеждо месо, плодове и зеленчуци. Така че съществува опасност от това селското стопанство да бъде силно засегнато като бъдат намалени средствата на европейско ниво, а от друга страна има опасност свързана с самия пазар и по-скоро загуба на пазари след осъществяването на Брексит. В доклада ми има също и други основни теми, свързани с това по какъв начин да подготвим законодателните си предложения. Има две такива. Едното произхожда от съобщението на комисията и е свързано с така нареченият модел за изпълнение. Тук се обхващат първия и втория стълб, които са важни от фин, финансова гледна точка и другата Другият важен аспект е свързан с общата организация на пазара, която е свързана от своя страна с ОСП. Обмислят се нови връзки, които да се дадат между ЕС и неговите държави членки. Господин Холган каза преди малко, че като цяло комисията предлага набор от показатели, които да бъдат внедрени в основните политики и да се провеждат редовни проверки по тези водещи политики. Не сме негативно настроени към нещо такова. Можем да разгледаме това предложение и а, трябва да имаме предвид, че ОСП стана все по-сложна, все по-бюрократична и моделът трябва да бъде опростен, да се даде достатъчно възможност държавите членки да действат и на национално ниво. Има някои условия и а, законодателни разпоредби, които трябва да бъдат взети предвид. Общата е, земеделска политика трябва да остане обща. Тоест, ОСП има смисъл, когато е свързана с един общ вътрешен пазар. И има смисъл в такъв случай наистина селскотопанската политика да остане обща. ОСП е тясно свързана с, пазара и трябва да се направи опит да се прилага един общностен подход, доколкото това е възможно. бъдещите модели на тази политика трябва да бъдат осветлени по такъв начин, че да се стига само в крайни случаи до изкривяване на пазара. Държавите членки също изготвят своите национални планове. Има и правомощия, които са предоставени на регионите. Има държави членки, в които правомощията на регионално ниво са ясно определени и те са предвидени по втория стълб, там където се намират плановете за развитие на селските райони. Тези регионални правомощия трябва да бъдат обвързани с държавните политики. Трябва да се види по какъв начин от една страна регионите разполагат с изключителни правомощия има, и от друга страна могат да се изпълняват и националните стратегии. Комисарият каза, че трябва да се извършва одобряване на въпросните планове за регионално развитие. Правомощията на регионите трябва да се е, запазят и те не трябва да бъдат ограничавани, защото в някои държави членки тези правомощия са от много голямо значение. В следващата част от нашия доклад сме включили първия и втория стълб. Основната цел, свързана с ОСП, е да подсилим нашият европейски модел, да окажем подкрепа на семейните замеделски стопанства, да оказваме помощ, когато те се намират в затруднено положение. Това може да стане само когато производството на тези земеделски стопанства е устойчиво. Трябва да обмислим някои неща по първия стълб. Ще се спра на две-три неща в тази връзка. На първо място изчисляването на плащанията и самата система за изчисляването на плащанията по първия стълб. Тук обмисляме една политика, която от 2020 до, да въжи от 2020 до 2027 година. Има държави членки, в които изчисляването на премията се осъществява възоснова на исторически данни до голяма степен. До 2027 ще се, ще се изплащат премии, които са изчислени възоснова на историческите данни, събирани през последните десетилетия трябва да се обмисли въвеждането и на нова система. В някои държави членки вече са предприяти стъпки. Новите методи за изчисляване не трябва да са на основата на едини ставки, трябва да има една прозрачна, разбираема система, така че да не се изплашат средства на субекти, които ам, предавяват искания, но не се занимават с земеделска дейност. Системата, която се позовава на историческите данни, все още съществува и все още има субекти, които имат право на плащания, без да се занимават с, с селско стопанство. А това са субекти, които нямат право по принцип да получават средства от бюджета на ОСП. Относно насърчаването на младите фермери, имаме много млади хора, които искат да се занимават с земеделие, но не разполагат със съответните средства и ам, не са конкурентоспособни. Ако създадем една единна система, тогава ще може всички, които ам, са подходящи да имат право на тези плащания ам, и по първия стълб, и по втория стълб, там където се от... Ам, пускат средствата по екологизирането. На следващото място външната конвергенция или външното сближаване. Това е един много важен дебат. Трябва да видим до каква степен е възможно по справедлив начин да се разпределят средствата, но не знам дали във всички държави членки ще е възможно премите да са еднакво високи. В всяка държава членка економическата, економическата ситуация е различна както и доходите на държавите членки са различни в областта на земеделието. Това трябва да бъде взето предвид. И това трябва да бъде взето предвид отношение на първия и втория стълб. Относно обвързаните плащания, плащането е обвързани с производството, Като цяло в настоящия момент тези плащания са достатъчни, за да се вземат предвид специфичните условия всяка държава членка и без да се стига до изкривяване на конкуренцията. Друга тема, която ще бъде обсиден, обсъдена, тя е свързана с дегресията и с таваните. Обработването на по големите земеделски стопанства е свързано с по-малко разходи, отколкото това свързано с малките земеделски стопанства. Това, разбира се, отразява на производствените разходи. През следващите дни в парламента ще продължим с тези дискусии и искаме да има тавани, които да въжат в целия Европейски съюз и сме наясно, че има държави членки, които все още участи са запазили посткомунистическите си системи. земеделските стопанства са укрупнени в повечето случаи и ам, трябва, когато залагаме таваните, да вземем предвид и положението с ам, заетостта, да не се стига до ам, прехвърляне на средства от а, една в друга държава членка, т.е. разпределението на средствата да е в рамките на една държава членка, от, не от една държава членка в друга държава членка. Екологизирането също е важен аспект. Имаме нужда от нова архитектура, свързана с екологизирането. Много важни са условията, които ще бъдат създадени по първия стълб, като се заложи върху чистотата на въздуха, опазването на климата. Това са все предизвикателства по първия стълб, с които трябва да се справим. Има и програма за околната среда, която е по втория стълб, която също е от голямо значение. Относно смяната на поколенията, необходими са стратегии в държавите членки. Става дума за много решения, които трябва да бъдат взети на национално ниво и да се вземе решение дали млади хора могат да започнат да се занимават с земеделие или не. Относно по втория стълб нещо в допълнение. Втория стълб стана доста бюрократичен и трябва да видим как можем да опростим бюрократичните процедури по втория стълб. Относно условията на пазара за плодове и зеленчуци, трябва да помислим за една система, която да е свързана с стимулирането на производството имаме подобна система по отношение на производството на мляко в планинските региони, така че да се стигне до производство на висококачествени хранителни продукти, така е, че да се подобри производството и на самите преработващи предприятия. Нещо друго, свързано с риска и неговото застраховане. В Омнибус сме отразили този въпрос. Създадени са всички инструменти, така че всички държави членки да предвидят застраховане на риска в областта на земеделието. Нямаме нужда от някакви други допълнителни нови инструменти. Относно графика. Целта ми, моята и на докладчиците в Сянка е на 17 май да се гласува моя доклад и след това края на май да бъде гласуван доклада в пленарна зала. И а, очакваме законодателното предложение да бъде окончателно одобрено през последните дни на май. Благодаря ви. Euh, Сега ще дам думата на господин Планк, генерален секретар в Министерството за устойчивост и туризъм. Австрия, Австрия ще поеме следващото председателство на съвета на Европейския съюз. Господин Планк, имате думата. Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми членове на националните парламенти, уважаеми дами и господа. Много се радвам, че ме поканихте да участвам днес на днешното ви заседание. Така ми давате възможност да се изкажа относно бъдещето на ОСП и да говоря за значението на селските райони, тяхното развитие, нещо, което е много важна тема в Австрия. От гледна точка на Австрия, По време на нашето председателство ще работим активно по въпросите свързани с селските райони и селското стопанство. Това са теми, които са важни за Европа като цяло. Е, в бъдеще ще работим за една Европа на многообразието е, в е, селските райони. Наистина има висока степен на разнообразие, което е нещо положително. Замеделската политика винаги е водила до добри резултати което е добре за земеделските стопанства, за семейните стопанства. Това е добре и за Европа като цяло. Аз съм оптимистично настроен, че и в този случай ще е така. Комисията изготви съобщение миналата година, с което направи първата стъпка и държавите членки в своите заключения отразиха своето положително отношение към това предложение. ОСП трябва да бъде и в бъдеще на обща европейска политика. Това е австрийския подход. ОСП трябва в бъдеще да остане политика, която се изпълнява на европейско ниво. От една страна Гражданите имат все повече изисквания, искат земеделието да е по-устойчиво, по-ефективно. Предизвикателство е обаче да се запази разнообразието на селските райони. И това е предизвикателство не на последно място и заради самия процес на цифровизация. В ам, Австрия ам, селското стопанство заема много важно място. Не на последно място заради продоволствената сигурност и освен това е важно земеделските продукти да са с високо качество и за напред. Австрийското председателство ще направи всичко възможно, за да може да бъдат изпълнени целите на ОСП. Без замеделските стопани нещата няма как да се приведат на практика. Това е от значение и за самите потребители. Дискусиите за законодателните предложения се водят вече на европейско ниво и ние ще поемем тези дебати от българските ни колеги. През септември ще има неофициален съвет от 23 от 25 септември и ще използваме възможността за активен обмен на становища. Искам да посоча, че австрийското председателство ще се опит, опита да отбележи напредък, доколкото е възможно по отношение на ОСП. Комисията със своето съобщение залага и в бъдеще последователност при изпълнението на политиката на ОСП. Освен това, трябва да кажем, че са важни очакванията на семейните замеделски стопанства. Необходимо е системата да бъде радикално опростена. Това не е така лесно, защото обществото има ем, своите очаквания и изисквания. Климата също трябва да бъде взет правит, както, както и околната среда. Необходими са съответните подходи, за да не се създава допълнителни бюрократични процедури в системата. Нещо друго. Не трябва да се забравя, че, земеделското, че земеделието създава обществени блага и това трябва да бъде високо оценявано. Моделът е, за изпълнение на политиката предвижда повече субсидар, субсидиарност държавите членки. Това е нещо много положително. По този начин ще може да се зачетат е, особеността на държавите членки по-добре. Ще се обърне по-голямо внимание и на разнообразието във всяка една държава членка. Не трябва обаче да се изпуска от поглед и общото ниво на ОСП и не трябва да се пренебрегва. Нещо друго, което е важно за селските стопанства и то е свързано с успеха в миналото. Земеделския сектор е свързан с различни инициативи от економическо естество, от туристическо естество и в бъдеще трябва да остане така. За нас е важно да не се работи само по първия стълб, а и по втория стълб – там където са заложени националните интереси, там където е заложено биоземеделието, там където са предвидени и необлагодетелстваните региони. Трябва да е отворен пътя за по-нататъчното екологизиране в областта на селското стопанство, да се е, вземе предвид, че това е желанието както на потребителите, така и на земеделските стълпани. По втория стълб е, е важно да се изпълняват програмите за околната среда. За нас е важен и туризмът, който е залегнал в този стълб. Не трябва да се забравя, че за туризма в селските региони угля играе голяма роля за повишаване привлекателността на тези региони. Така могат да се привличат и по-млади хора към земеделието. Беше посочено днес, че не трябва да се забрави един важен аргумент. Има нужда от дългосрочно финансиране, което да бъде добре планирано. Предложенията, които ще бъдат направени, трябва да бъдат в унисон с това, което се очаква от страна на земеделските стопани. Не може по, високите по-високите изисквания да бъдат свързани с по-малко финансови средства. Трябва да се запази поне съществуващото ниво на финансиране, защото е необходимо земеделието да остане конкурентоспособно и в бъдеще. Земеделския бюджет трябва да бъде гарантиран, но в същото време не трябва да се забравя, че Земеделието играе съществена роля при създаването на добавена стойност в производствената верига. Трябва да се ам, обърне внимание на началото на производствената верига, на пазара да съществуват справедливи условия и да има едно по-структурирано земеделие, което да се ръководи от правила за справедливост по отношение и на производства от други региони. Трябва да има стабилни рамкови условия, трябва да има перспектива, която да е устойчива, не трябва да се поставят под натиск е, замеделските стопани. Посредством съкръщения не трябва да се ограничават възможностите на замеделските стопани. Благодаря ви. Merci, благодаря, господин План. Сега нашия дебат ще започне. Искам да помоля господин Шеркевски да ръководи дебата. Имате думата. Много ви благодаря. Благодаря ви за това, че открихте първата ни тематична дискусия. Както знаем, вече ще има кратки две минутни изказвания. Между другото, това е два пъти повече, отколкото ние обикновено получаваме като време за изказване в Европейския парламент, като депутати в Европейския парламент. И така, две минути се дават на депутат в Националния парламент. След това се дава думата на представител на комисията Агри в Европейския парламент и така. Ще работим. И ако ми позволите 10 секунди преди да ви стече времето, ще ви е, подам сигнал, като вдигна този инструмент. Пан Посудирик, бързо проша. Представителя на парламента от Германия, уважаеми дами и господа, господин председателю, трябва да кажа, че винаги се отнасям с уважение към чукчето на председателя. Благодаря ви за това, че ни давате възможност да обсъждаме днес бъдещето на ОСП в Германия ние предприемаме мерки за насърчаване на земеделието в страната. Стремим се да запазим финансовите средства, които се отрежат на селското стопанство относно рамковите условия, справедливото разпределяне и така нататък. Това са все въпроси, по които трябва да говорим и допълнително. Те трябва да бъдат регламентирани. Европейските средства са необходими в замеделието, особено необходими са те на семейните замеделски стопанства. Това вече беше посочено и от останалите оратори преди мен. ОСП може да е ефективна и опростена. Това е моето мнение средствата, които не се използват от администрацията, могат да се използват директно от земеделските стопани на място. Селското стопанство трябва да има бъдещи перспективи, трябва да е надежно, така ще бъдат привлечени и младите хора. Това въжи и за бъдещите плащания, на които могат да разчитат всички заети в а, замеделието. Необходимо е основните структури на преките плащания да бъдат запазени на европейско ниво. Относно обвързаните премии, в Германия имаме проблем с това, че се стига до голямо изкривяване на конкуренцията. Благодаря ви.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 Моля да ме извините, господин председателю. Приветствам възможността да се обърна към тази комисия. Комисар Хоган се изказа преди малко и правилно средоточи върху бюджета и запазването на бюджета за ОСП, а също така и възможността националните правителства да предложат необходимото финансиране. Аз съм депутат в парламента на Ирландия. и Искам да задам въпроса. Ако държавите членки съгласят да допринесат с финансиране, дали тези средства ще бъдат обособени, ще бъдат заделени само за бюджета на ОСП? Как да се гарантира това, че тези средства няма да бъдат разходвани за други цели? в сектора на съското стопанство ще има последици от преговорите с Меркосюр и от Брекзит виждаме, че се правят отстъпки пред Меркосюр и те могат да навредят на европейското производство на говеждо месо. Виждаме, че Ирландия ще бъде много изолирана в контекста на Брекзит. И това ще навреди също така и на сектора на селското стопанство. Необходимо е и дали се предвижда обаче, че ще бъде обособено целенасочено плащане по ОСП. Дали правителствата и Европейската комисия могат да ни уверят, че тези средства, които се предвиждат по ОСП, ще бъдат заделени единствено и само за целите на ОСП. ОСП е основополагащ инструмент за запазване на селското стопанство в Европа. За това е изключително важно да можем да постигнем целите на ОСП и да можем да предложим на селските райони това, което заслужават за целта, е необходимо да бъдат опазени всички увеличавания на евентуалния бюджет на ОСП и те да не се разходват за други цели. Председателят, благодаря. Ще използвам тази възможност да ви информирам, че сред нас има гости, поканени от нашата колега госпожа Пети от Словения и колегата Фрайл от Полша и също така господин Зула от Италия е поканил гости. Приветстваме всички наши гости. И сега давам думата на господин Дес и ще бъда много по-стриктен, що се, спаз... що се отнася до спазването на времето от депутатите на Европейския парламент. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги от националните парламенти, от Европейския парламент. Комисаря Холван вече не е тук, за съжаление. Предложението не го познаваме в големи подробности, за това е жалко, че е, го няма предложението на комисията едва ли ще доведе до по-малко бюрокрация, а просто бюрокрацията ще се пренесе от европейско на национално ниво. Това не можем да го приемем. Има различни подходи в държавите членки, които ще доведат до изкривяване на конкуренцията. От 50 години се занимавам с темите, свързани с селското стопанство а също аз съм и земеделец от много години. Обаче с тези предложения, които са направени, по-скоро ще се отдалечим от селското стопанство и нейния общ характер. ОСП от десетилетия е политика, която се характеризира с процес на обединяване мерките ще бъдат предложени от държавите членки, ще бъде изготвен каталог и от този каталог може държавите членки да си избират отделните мерки, защото ситуацията в държавите членки е различна. Трябва да се подобрят нещата като цяло. Посредством предложението на комисията не виждам ам, как ще се стигне до някакви значителни промени. Няма да успеем за този кратък период да приемем новите законодателни промени, защото скоро наближава лятото, след това имаме пауза до септември. Искам да кажа и нещо в допълнение, господин председателю, свързано с бюджета. 40% от бюджета се отрежда на ОСП. Но трябва да кажем, че Разходите съставляват само 1% от общите държавни разходи, а трябва да се има преди, че замеделските стопани снабдяват ежедневно гражданите с хранителни продукти. Както казах, трябва да се изказвам по-кратко. Представителят на Кипър, имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Преди всичко искам да ви поздравя вас лично и комисията, която оглавявате за организирането на днешната конференция. Всички сме съгласни, че трябва да се намали бюрокрацията, че трябва да се упростят процедурите, така че те да бъдат по-лесно разбираеми за селскостопанските производители, да имаме повече сближаване в Европейския съюз и също така да подобрим също така свързаността на ОСП с другите видове политика на Европейския съюз тъй като тази политика е важна за качеството на хранителните продукти ни позволява да опазваме околната среда и да се борим срещу последиците от промяната в климата. Също така, трябва да изискваме да няма изкривявания на пазара, на нивото на цените и по цялата верига на доставки. Трябва да настояваме да има по-голямо сближаване между доходите на съскотопанските производители и доходите на работещите в други економически сектори, за което много правилно говореше комисар Хоган. Така че ни трябва целенасочени мерки, включително отчитащи отчитащи застаряването на съскотопанските производители, ако искаме да имаме жизнеспособна жизнеспособен сектор на селското стопанство в дългосрочен аспект. Трябва да можем да компенсираме последиците от Брекзит и също така промяната в приоритетите и по-голям акцент върху отбраната и сигурността. Трябва да запазим ОСП като една от най-важните политики на Европейския съюз. И накрая бих искал да кажа нещо за Кипър, за една малка островна държава, малка економика, пред която стоят все по-големи предизвикателства. Имаме проблеми с, проблема на транспортирането на стоки. Имаме недостатъчно земя и това поставя нашите селскостопански производители в особено неблагоприятно положение. Имаме и предизвикателства типични за почти всички държави членки хората напускат селските райони и отиват в градовете. Благодаря ви. Председателят. Следващи оратор. Благодаря ви, господин председател. Добър ден на всички. Говорим за бъдещето на ОСП и говорим за бъдещето на нашите селскостопански производители, които са изправени пред нови предизвикателства и това е борбата срещу промяната в климата и опазването на околната среда. Ние сме съгласни с определен на тези приоритети, обаче борбата с тези проблеми изисква финансиране. Виждаме също така, че има проблем проистичащ от Брекзит. Не трябва да забравяме за такива важни субекти, които са производителите, участващи в агрохранителната верига. В нашата държава ние залагаме на селскостопанските производители като водещи фактори в ОСП. Но трябва да помислим какво би бил Европейския съюз, ако трябваше да разчита на хранителни доставки със същото качество и количество, което произвеждаме тук в Европа, обаче тези доставки да идват от трети държави. Загрижени сме от бъдещето на ОСП. Загрижени сме от слуховете за съфинансиране на преките плащания, така че да се гарантира една мрежа за безопасност за селскостопанските производители. Ние знаем, че тези селскостопански производители са водещата сила в ОСП, в селското стопанство като цяло. И виждаме, че в някои държави членки се провежда политика, която противоречи на общностната политика, на нейния общностен характер и нещо, което пречи на бъдещата реформа на ОСП. За това, уважаеми колеги, искам да ви отправя следното послание. Много се говори за новите предизвикателства, които трябва да отчетем. Но Важно е да се запазят 30% преките плащания, които в момента се предоставят на селските производители. Тези 30% трябва да идват изцяло от общностния бюджет. Много ви благодаря, господин председател, че така любезно ми дадохте думата. Господин Андрю. Merci, monsieur le, Je regrette moi également que le... Благодаря, господин председател. Всъщност това е най-важният въпрос за бюджета. Имаше едно намаление на бюджета. Комисарят Ротингер спомена около 6% по-нисък процент. Това нещо трябва да се вземе предвид в многогодишната финансова рамка. Това е много важно. Вторият момент е свързан с сроковете. Тъй като качеството на тези законодателни предложения зависи от сроковете, които си поставяме. Всъщност не може в името на субсидиарността да се остави всичко на държавите членки. Затова трябва да има достатъчно яснота за бъдещето на ОСП. И в комисията, в съвета искам да се уточни това предложение за законодателство с някои важни елементи до месец май. И след това ще имаме възможност за първо четене преди началото на лятната вакансия. Ще има възможност да се консултираме с съответните сектори. Съгласен съм с това, което каза колегата Дорфна. А, всички тези неща са необходими, но не са достатъчно. Много е важно да се запазят доходите на селските стопани. Това е най-важният елемент и, и то присъства в предложението на комисията. Нека да видим как ще реагират а, държавите членки. Може би трябва да се увеличат а, условията а, а може да се отиде и по-далеч от там. А, тук трябва да даде възможност да се задължи да се увеличи сумата, защото новите мерки за екологизация ще бъдат задължителни и ще бъдат част от реформата. Благодаря. Много ви благодаря. Когато чуваме всички тези числа, проценти и други, задава се въпроса, коя е отправната точка, коя е годината, от която започваме отброяването и сравнението. Господин Адам, Адамовски. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря ви за възможността да представим позицията на полския парламент. Моята задача е сравнително лесна, защото полският парламент прие специална резолюция в подкрепа на полското правителство в борбата за бъдещото оформяне на ОСП. Ще се спра за най-важните аспекти за нашата държава. Следва да финализираме процеса на изравняване на преките плащания. Има определена митология тук. Ние се стремим към равни преки плащания, казват някои това. Е точно така, защото Иначе би било несправедливо. Ние трябва също така да укрепим позицията на малките и средни стопанства, особено Що се отнася до новите им задачи, много сме благодарни на представителя на Австрия за новите функции, които се дават на селското стопанство. В крайна сметка селското стопанство е посветено на устойчивото развитие на селските райони и искаме държавите членки да участват в оформянето на новата АСП и нейното управление. Но това не трябва да се тълкува като стремеж към ренационализация на ОСП. Нашата страна очаква общностна политика, основана на солидарност между всички, било в източна или в западна Европа. Искаме да подчертаем и важната роля на втория стълб в развитието на селските райони. Това е нещо изключително важно за нашата страна и политиката на втория стълб трябва да се подпомага и от фондовете за сближаване. Това е много важно за нашата страна. И нашия парламент изцяло подкрепя нашето национално правителство. Швеция. Благодаря ви, господин председател. Това е много важно обсъждане. Ние в Швеция също така много сериозно се отнасяме към селското стопанство. Обедени сме, че трябва да използваме този сектор за засилване на нашата конкурентоспособност. За това искаме да намалим пряката помощ смятаме, че трябва да се подпомага дейностите в областта на опазването на околната среда и промяната в климата. Необходимо е да се преосмислят условията и подпомагането за екологизирането. Защото сегашните мерки доказаха, че не са много ефикасни. Също така е необходимо е да се включат мерки за постигане на целите в областта на околната среда и климата. Ясно е, че трябва да постигне много важни цели, например да преодолем проблема с антимикробната резистентност, да гарантираме здравето на животните, хуманното отношение към тях. Смятаме, че стратегията на ОСП в момента е насочена правилно, но имаме общи съмнения за общите цели на Европейския съюз, които би трябвало да се постигат само чрез увеличен бюджет на Европейския съюз. Преди мен колегите казаха, че селскостопанските производители не могат да плащат цената на Брексит. Много са малко хората, всъщност, които биха искали да платят цената за Брекзит. Обединеното кралство също е сред тях, а със сигурност шведските данакоплаци не искат да плащат тази цена. Ние сме относително евроскептична страна, но трябва да прием, че Брексит ще се отрази върху всички в Европейския съюз. Господин Кузмюк, много ви благодаря, господин председател. Бих искал да продължа някои размисли. След 2020 година ОСП не просто трябва да бъде запазена, но и засилена. ОСП трябва да е насочена към опазването на околната среда и преодоляването на последиците от промяната в климата. Не трябва да има дискриминация към определени държави членки и също така ОСП трябва да бъде упростена. Освен това, ОСП следва да се основава върху справедливо споделяне на еднакви суми на преки плащания. Трябва да се стремим към преодоляването на различията между селските райони и другите райони в държавите членки. Необходимо е да се запазят средствата по ОСП и тези средства трябва в много по-голяма степен да достигат до фермерите, особено до семейните стопанства. Средствата следва да се използват за подпомагането и засилването на биологичното селско стопанство. Трябва да имаме по-високи стандарти за хуманното отношение към животни. Подпомагането на агрохранителния сектор трябва да се основа върху местната хранителна промишленост, която се намира максимално близо до селскостопанските производители. Имам предвид преките продажби от селскостопанските производители и местните пазари. Комисар Хоган отправи призив към държавите членки, чрез нас, че ние трябва да ги призовем да се увеличат средствата за ОСП. Искам да ви кажа, че полското правителство е готово да плаща повече като национална вноска. Благодаря ви, каза председателят. Господин председател, уважаеми колеги, Сия, kuri buvo išsakyta praeitų metų būtent pavasario sesijoje, pagrindinis акцентът дел... Е, да, благодаря ви. Ние всъщност е, изразихме своето мнение още миналата година, когато се обсъждаше ОСП. И изтъкнахме един важен аспект – справедливост. И много колеги днес говориха за тази справедливост, която е необходима. Така че, когато говорим за плащанията и политиката в областта на плащанията, тя трябва да бъде справедлива и конкуренцията не следва да се изкривява. При балтийските държави получават са сред държавите, които получават най-малките плащания. Много хора емигрират от нашите страни. Така че в нови програмен период политиката трябва да се основава върху справедливостта. Разбираме предизвикателствата, свързани с, цялостния финансов пакет, който ще намалее в резултат от Брексита. Разбираме, че преговорите ще бъдат сложни и ще е много сложно да се защитава и да се устоява принципа за справедливостта. Затова е важно бюджета на ОСП през новия период да не бъде намален. Да не е по-малък. Важно е да се запази размера на бюджета. Що се отнася до новите видове политика в рамките на ОСП, трябва да погледнем нещата от една нова гледна точка. Не можем да се основаваме само върху това, което е било в миналото. Прибалтийски държави и Вишеградската четворка смятат, че новите държави членки трябва да бъдат зачетени. Принципа на справедливост трябва да се отстоява. Като Европа тъй като Европейския съюз се основава върху справедливост. Благодаря. Да, сега, тъй като говорим за пари, моля ви имайте предвид, че бюджета за финансовите перспективи беше съкратен с 11% е, в сравнение с е, предишната финансова рамка. Така че като говорим за сегашната финансова рамка и перспективите, и се има предвид много по-малка сума в сравнение с предишния период. Господин Фалтанек, Чехия, моля. Dobrý den, hezké odpoledne, děkujeme za pozvání. Добър ден. Благодаря за поканата, колеги. Това, което искам да кажа, че Чехия в дългосрочен план одобрява и подкрепя ОСП. Чешката република е готова за увеличение на финансирането към европейския бюджет, така че да няма съществени съкръщения в парите, които се заделят за селското стопанство. Все пак имаме един проблем. Чехия не е съгласна с принципа на задължителния таван не разбираме защо има нужда от такъв таван, защо има нужда от подобно ограничение. Нашите предприятия, госпожи и господа, са притежание на 150 хиляди селски стопани и тези стопани на, на, ще бъдат засегнати. Увеличава си административното бреме за тях. Няколко пъти чухме от господин Хоган, от господин Дортман, че е добре да се даде по-голяма възможност на държавите членки за маневриране. Казано беше, че сме готови да помогнем на малките фермери и да не даваме субсидии на лица, които не са активни селски стопани. И да помогнем единствено на действителните стопани и младите стопани. Така че не разбирам защо. В този контекст въвеждаме задължителни горни тавани. Господин докладчик, господин Дорфман, каза, че задължителното въвеждане на горен лимит е необходимо, защото малките стопани имат повече разходи. Но тук можем да решим проблема с преки плащания за тези фармери на база хектар. Ще е Да, тук говорим за друг, друг критерий. Колко души са заети в съответните стопанства? А при големите стопанства имат по-голям мащаб, господин Мюллер. Госпожа Мюллер, благодаря господин председателю. ОСП е политика, която се увенчава с успех и трябва да продължи да, да бъде изпълнявана. Производството на хранителни продукти води и до осигуряване на продоволствената сигурност. В държавите членки Условията са различни. По този начин и правилата, свързани с ОСП, се изпълняват по различен начин. Германия е единствената държава членка, в която има необвързани плащания. Всички останали държави членки се придържат към обвързаните с производството плащания. Когато става въпрос за социалните компоненти в селските райони, тези социални компоненти са свързани с поемането на отговорност, с създаване на обществени структури и така нататък. В тази връзка трябва да се даде възможност на замеделските стопани да получават преки плащания. Има различни критерии в държавите членки, които се прилагат и това има въздействие върху търговията на хранителни продукти на дребно. Има каталог, който е изготвен паралелно към европейското законодателство, което вече съществува. Трябва да подсилим научно-изследователската и развойна дейност, трябва да дадем възможност за добри перспективи в бъдеще на младите хора, които искат да се занимават с земеделие. Депутатите в Европейския съюз трябва да помислят създаването на рамки, услов, рамкови условия, но не трябва да се разраства бюрокрацията в никакъв случай, както на европейско ниво, така и на национално ниво. Благодаря. Като говорим за плащанията, обвързаните с производството. Тук можем да похарчим единствено от 13 до 15% от бюджета. И само за такива сфери на производството, които са изброени в съответните европейски документи. Така че като говорим за успешната история на ОСП, един селски стопани ще ви заяви, че получава 50% по-малко от други професионалисти, което едва ли е успеха. Имате, имате предвид това, господин Диас, Португалия. Muito obrigado, Sr. Presidente, парламент е и парламент Parlamento Europeu Quando falamos da PAC nas suas diversas componentes, dimensões и e pilares, е Когато говорим за ОСП и за различните измерения и стълбове на ОСП, важно е да се признае, че въздействието на ОСП в Португалия не оставя съмнение. 90% от селскотопанските производители, които произвеждат мляко, получават помощи от ОСП. Създава се значителна заетост и също така предвид опустошаващите пожари от по-предишната година също така показаха колко е важна ОСП. За Португалия Съското стопанство е от жизнено важно значение – подпомагането на семейните ферми е един от приоритетите на правителството. Съвскостопанските производители произвеждат висококачествени хранителни продукти, опазват околната среда и затова е необходимо да се подпомага селското стопанство. Важно е също така да има адекватни мерки за контрол на пазарите и необходимо да се инвестира в мерките за контрол по цялата верига за създаване на стойност. Недопустимо обаче да се подпомагат онези стопански производители, които де-факто не произвеждат нито грам хранителни продукти. Това, което искаме е да има процъфтяващи селски райони, да процъфтява селското стопанство. Благодаря ви. Tak, pan, pani poseł Kosti, Finland. Госпожа, господин Кости, Финландия. Коски. Микрофон, моля. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Господин председател, уважаеми колеги, поздрави от финландския парламент. Рентабилността на селското стопанство е изключително предизвикателство за нас. Тук нещата зависят от новата технология, от иновациите и обнов... обновяването на поколенията. Условията за бизнес в селското стопанство се промениха поради новата политика, новите структури, които могат да се справят с някои нови предизвикателства. Има в някои случаи зависимост от, от промени, които са оперативни и трябва да имат възможност селските стопани да реагират на промените. Затова политиката трябва да е логична и последователна от финландска гледна точка. Искам да насоча дискусията към към критиката, която чухме срещу преките плащания и а, природните затруднения. Природните условия в а, Финландия са изключително неблагоприятни в сравнение с други държави. Затова трябва да има възможност да развиваме земеделието на цялата територия на Европейския съюз. Това се е правило от всички цивилизации до сега. Подкрепата, която Финландия получава, е по-голяма поради природните условия и заради това, че производствените цени при нас са по-високи. Преките плащания и методът на изчисляването им трябва да бъде разработен и доразвита. Тук искам да получа допълнителни пояснения за преките плащания за зони с неблагоприятни условия за селското панство. Nie wiem do kogo to pytanie, ale jeśli chodzi o mnie, to jestem za tym, aby brać pod uwagę. Не зная към кого беше насочен този въпрос, но все пак бих казал, че би трябвало да вземем предвид е, условията, които споменахте. Например, неблагоприятните условия, атмосферни и други условия за развитие на селското стопанство, което има пряк е, ефект върху добивите. Благодаря, господин председател. Днес след обед разговаряме за рентабилността и за подкрепата за доходите за селските стопани. Всъщност има два въпроса, които не бяха засегнати до сега. Те трябва да бъдат взети предвид. Първо е за цената, като се плаща при происход. Тези цени трябва да бъдат целесообразни и, и достойни. Реално и регулирането на пазара е много важен. Ако не решим тези два проблема, няма да може да помогнем и на селските стопани. И това има пряк ефект върху обновяването на поколенията селски стопани. Ако не можем да гарантираме достоен живот за селските стопани, ще бъде много трудно за младите хора да се насочат към земеделието. Тук искам да добавя още нещо, което едва ли се споменава често. Имам предвид правата на жените, които са селски стопани. Дискриминацията в ОСП е ясна и тук трябва да направим нещо за така нареченото споделена собственост в стопанствата и правата на жените, които работят в такива стопанства. И още нещо. Търговските споразумения, ефекта на търговските споразумения върху малките и средните стопанства. И малките и средни производители в Европейския съюз. И има ефекти върху държавите, с които подписахме такива споразумения. Наскоро бяхме в Бразилия и видяхме какво ни очаква какво очаква сектора на говеждото месо от гледна точка на споразумението с Меркосур. Като гледаме промените в климата, трябва да имаме предвид негативния ефект на транспортирането на продукти от другия край на света. Продукти, които могат да бъдат произведени в непосредствена близост. Та като говорим за устойчивост, има нужда да разгледаме съответния модел на производство и продажба на съответните продукти. Регулация, choćby kwoty mleczne i były kryzysy w sektorze mleka. A więc problem jest... Имаше регулиране на този процес, но имаше и криза в съответния млечен сектор. Нидерландия, моля. Благодаря, господин председател. От името на Холандия ще се изкажа, ще говоря. Van het Nederlandse от името на Комисията по селско стопанство в Нидерландския парламент искам да изложа едно безпокойство, свързано с новата ОСП. Става въпрос за следното. По какъв начин ще се гарантира, че в всички държави членки по един и същи начин ще се изпълняват целите, които са договорени на европейско ниво, защото не във всички държави членки се мери с един и същи аршин и се полагат една, едни и същи усилия. По какъв начин комисията може да гарантира това еднакво изпълнение на условията във всички държави членки? Паркосел Кафантари, Греция. Господин Кафантари, Гърция, моля σημερινή πρωτοβουλία να συζητηθεί το θέμα. Благодаря, господин председател. Вашата инициатива да се обсъди новата ОСП е изключително важна и актуална. В началото ще кажа, че има нужда да запазим общата селскостопанска политика и тази политика да бъде обща, за да гарантираме доходите на стопаните да гарантираме селско-стопанското развитие и развитието на селските райони. Съгласен съм с комисаря Хоган, че не може да се прилага един и същи модел. Трябва да има различен модел на север в Европа и на юг в Европа. Той спомена разликата между моделите, които са необходими в Гърция и за Финландия. Защото при нас има различни подсектори и различни условия. Трябва, например, да се вземе предвид е, дали държавата има острови или планински райони и размера на съответните стопанства. И дали да се прилагат целеви мерки специално за малките стопани на островите, дали да има специални мерки за младите хора, които искат да навлязат в този сектор на економиката като цяло. Мисля, че разбираме добре, че селските стопани са изправени пред различни големи предизвикателства, включително и онова, което правят срещу промяната в климата и приноса им към екологичните цели. И за тази цел трябва да им дадем нови инструменти за по-добро управление на риска. Например, по-добро управление на водите, на, на равнище количество и на равнище качество на водите. Това всъщност е една област, е, в която ще има все повече проблеми, като знаем какви са промените в климата. Трябва да се намерят и други решения в този отрасъл и в други сектори. Гърция и нашият парламент смятат, че ОСП трябва да остане на същото равнище на финансиране, поне колкото е то сега. Подкрепяме подхода с двата стълба има нужда да помислим по-подробно за това. Какво би станало с политиката на сближаване? Системите за помощ за площи не бива да са единствените възможни. Благодаря, че поставихте въпроса за разнообразието в европейското селско стопанство и разликата между, да речем, Гърция и Финландия как да запазим една обща политика за различни видове селско стопанство и какви инструменти да се използват, за да се подпомогнат така различни стопанства. Другият сериозен проблем, който сме изправени, е водата. Äh, Благодаря за тази дискусия. Харесваме, когато тук идват земеделските министри и ни казват, че бюджетът трябва да остане на същото равнище. Някои земеделски министри трябва да говорят с, с своите шефове и да гарантират тези средства, но така или иначе парите трябва да бъдат изразходвани по-целево в бъдеще. Много е важно плащанията да бъдат запазени като си има предвид целите, за които работят тези селски стопани. Екологичните цели не може 80% от парите да отидат в малък брой стопанства. Тук също трябва да се вземе предвид и хуманното отношение към животните. В съобщенията на комисията се казва, че целите на ОСП трябва да бъдат обединени. Не можем от една страна да искаме масово производство за световния пазар, от друга страна това производство да бъде качествено. Комисията е много доволна от търговски споразумения, но понякога тези макрополитики не отговарят. Не може да се либерализира всичко и след това да се казва, че трябва да запазим селското стопанство с производство на качествена продукция. Повече възможности за маневри на държавите членки, защото в много области в момента нямаме обща стопанска политика. Така държавите ще се разделят повече едни от други. Има доста планове. Важното е политиката да бъде обща за всички и да оставим тази отговорност за тази политика тук в Брюксел, ако оставим всичко това в държавите членки. Има опасност всичко да се срине. Това ще бъде краят на ОСП, а това не е в никакъв случай нашата цел. Затова нека политиката да остане обща, силна и стабилна. Пулно политика ролно, але еластично. Да, имаме обща селскостопанска политика, но тя е достатъчно гъвкава, която взема предвид особеностите на всяка държава. Благодаря, господин Теков с Германия. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз съм от е, една федерална провинция в е, Германия, която е развила своята концепция за бъдещето на ОСП. Ще ви представя основните елементи. Ние смятаме, че имаме нужда от връзка между социалната отговорност, економиката, екологията и развитието на културния аспект е, в селските райони. Само така можем да увенчаем действията си с успех. Целите, свързани с околната среда, не се изпълняват. имаме директивата за водите, за торовете и така нататък, но те не се изпълняват навсякъде. В земеделието и в селските райони трябва да се помисли за допълнителни мерки, да се изготви един модел, който да вземе предвид и практическите аспекти. Това е нещо, което исках да споделя с вас, с вас тук. Приходите в селските райони в настоящия момент са различни в различните държави членки. Имаме нужда от мерки за уеднаквяване и за адаптиране. За адаптиране. Земеделието и селските райони също трябва да играят активна роля. Нещо друго, което е важно, е да се вземат предвид и новите условия, свързани с цифровизацията и как можем да дадем нови възможности на селските райони. Трябва аграрната политика да се модернизира, селските райони трябва да се стабилизират и имаме нужда от екологично обновяване на Европа. Трябва да направим всичко, за да се намали доколкото е възможно бюрокрацията. Благодаря ви. Děkuji, dobrý den, pane eh, předsedo, milé kolegyně, kolegové. Благодаря ви, господин председателю. Аз ще говоря не само в качеството си на замеделец, но и в качеството си на бивш министър, който в продължение на 4 години е участвал на заседанията на съвета на министрите. Трябва, с други думи, политиката да е по-опростена, не толкова бюрократична Земеделските стопани е, трудно се пригаждат към новите условия. Ще се спра на някои от нещата, които каза господин Дорфман. Той спомена малките земеделски стопанства. Темата е много важна за нас. В Полша моята жена разполага с 25 декара обработваема земя. И много е важно за малките земеделски стопани да имат възможност за допълнителни действия. Господин Йотингер, е, както и ресорния комисар, се опитва да промени параметрите, когато говорим за таваните и за тези 25%. Тук не става въпрос за това кой взима средствата, а какво прави с тях и какво е отражението върху околната среда. В Чехия има около 2000 холдинга, които получават по-голямата част от средствата. Те а, наемат 65% от лицата, които са заети в селското стопанство. Когато говорим за субсидиарност, трябва да дадем възможност на държавите членки да взимат решенията сами за себе си. Ако има някакви тавани, те трябва да са доброволни, а не задължителни. Благодаря ви. Благодаря. Мисля си дали тези 25 хектара на вашата съпруга ви обогатяват или не. Следващия оратор. Замислям се за въздействието на законодателството. И откакто съм депутат, трябва да кажа, че се занимаваме с пестицидите. Глифо... Глифосата се оказва че ще бъде забранен през следващите години, което ще ни направи неконкурентоспособни световен мащаб. Предстои гласуване през юни по време на българското председателство и трябва да видим дали могат да се използват някои средства за растителна защита преди културите да озреят. Биопроизводителите използват меден сулфат, който разбира се също е вреден Комисията посочи обаче, че този препарат е безопасен. Няма как да водим замеделска политика по този начин. Някой от Швеция спомена въпроса за антимикробната резистентност. Тема много важна, защото са изложени на риск хиляди животи. По стълб втори се предвижда подпомагане на земеделските стопани, които се занимава с птицевътство и ам, да се предприемат мерки за намаляване употребата на антибиотици. Това, за което говоря, е нещо много важно. Е, то е по-важно от това да бъдат е, субсидирани с определена сума за младите замеделски стопани. Госпожа Ингриева. Мадам Вингриева. Госпожа Вингрева. Е, колегос. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, говорим за бъдещата ОСП и за добавената стойност, която се създава от земеделието. Тя е резултат от изпълнението на една от най-важните задачи, а именно е, производството на хранителни продукти посредством употребата на иновативни методи. Има основни принципи, които трябва да се спазват при създаването на добавената стойност. Ние подкрепям основните принципи, свързани с бъдещата ОСП. Земеделския сектор трябва да е иновативен, устойчив, околната среда трябва да се опазва. Социалната и економическата структура на селските райони трябва да бъде подсилена. Необходимо е да се разрешат проблемите, пред които е изправено земеделието трябва да се справи с новите предизвикателства и в тази връзка замеделието трябва да бъде упростено. Относно международните ни ангажименти. Необходимо е да сме по-амбициозни, що се отнася до целите за опазване на околната среда. Трябва да се работи за едно по-устойчиво земеделско развитие. Необходимо да се създаде една по-балансирана земеделска политика, която да е отполза за всички заинтересовани страни. И трябва да си поставим за цел да работим допълнително за развитието на биопроизводството, на кръговата економика и в тази връзка и за по-устойчиво земеделие, така че земеделските стопанства да са по-устойчиви на бъдещите предизвикателства. Потребностите на обществото се променят, що се отнася до продоволствената сигурност, до екологичните аспекти и се надяваме, че всички тези аспекти ще бъдат взети предвид в рамките на новата ОСП бъдеще трябва да се работи за създаване на по-къси вериги на доставка и за по-здравословни хранителни продукти. Господин Гарбон. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, в Португалия има национален консенсус, що се отнася до ОСП и бюджета на ОСП. Смятаме, че бюджетът на ОСП е необходим. ОСП е най-общностната политика от всички европейски политики и тя е от основополагащо значение за сближаването и сплутеността на нашия континент. Тя е от решаващо значение също така за опазването на околната среда. Много са важни преките плащания. Сълските райони са важни от гледна точка на спирането на опустиняването, борбата срещу промените в климата, опазването на горите. И е необходимо да се запазят тези аспекти в бъдещата ОСП. Господин Лазон. Мерси, месье президент, шер колеги. Благодаря, господин председател. Всъщност целта на ОСП е да се осигурят доходите на, на селските стопания. Много е важно тази политика да управлява производството в интерес е, на обществото и да се плаща добре на производителите и да се даде достатъчна сигурност за продоволствието. Може ли при по-низки доходи тези производители да продължат да работят в сектора селското стопанство и няма ли да се стигне до фалити в този сектор? Затова често ситуацията на селските стопани е доста драматична. да може днес да си позволим един свят, в който да се иска да се произвежда повече срещу по-малко разходи. Така се стига до все повече замърсяване. Има опасност да да изпадне в този капан на изисквания. Затова предлагам да се започне на, на, да се използват изследвания за това как мултинационалните компании чрез своите химически продукти затрудняват работата на селските стопани. Щях да говоря и за административното бреме, но нямам достатъчно време за изказване. Тези неща трябва да бъдат взети предвид, като говорим за следващото поколение. Е, забирал пан глас в добрим чаше, в събраз саля прибил. Е, много от вас поискаха думата. Но е, след малко ще трябва думата на господин Ержи Плева и искам да го приветствам с добре дошъл. Сега господин Моро от Франция има думата. Жуля.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 предвид ролята на Европейския парламент. Не може да използваме субсидиарността, за да се създава конкуренция между държавите членки и има опасност от конкуренция между отделните региони. В този контекст е необходимо да има една действителна селкостопанска политика. Първият ефект е проучването на въздействието показва, че по-малките разходи не са необходими. Подкрепям и на регламента Омнибус, който се разглежда от Европейския парламент и мисля също получава подкрепа. Много е важно да не се реже от ОСП и да не се създават бюрократични затруднения. Във Франция смятаме, че има нужда от една Европа, която защитава. И тук има нужда от защита на селските стопанства, както от економическите затруднения, а също така и екологичните затруднения. Дания, моля. Посол Пол. Ja, tak. Først har jeg lige lyst til at sige, at jeg mener, at der ikke er fundet sikker anvendelse. Благодаря. Аз смятам, че няма истинска полза от неоникотиноидите. Нашата природа е много чувствителна и за това е необходимо да има адекватни политики. Имаме нужда от общ списък с документирани вещества, които да отговарят на определени показатели, така че да можем да измерваме въздействието на използваните вещества. Въпросът ми е, можем ли да очакваме, че такива показатели ще отговарят на изискванията в рамките на новата ОСП? Трябва да имаме предвид, че съществува Парижкото споразумение, има договорности за разпределянето на отговорността по отношение на това, което произвеждаме и което потребяваме. Съществува цел номер 12, която трябва да имаме предвид и трябва да създадем баланс между отделните видове производства. Това може да доведе до намаляването на вредните газове. Има ли намерение, имате ли намерение това да бъде обсъждано по време на дебатите за ОСП? Благодаря, господин председател. Тази ОСП е изключително важна европейска политика, но има опасност да бъде провалена, защото предизвикателствата пред отделните селски стопанства в държавите са различни. Затова има нужда от нова ОСП с нова реформа. Тук трябва да въведем един принцип на реалността. Като докладчик по този въпрос, Комисията по околна среда искам да спомена няколко неща. Във връзка с думите на Европейския комисар, искам да кажа, че Земеделието е част от решението на екологичните проблеми. И за това има освен задължението да гарантираме продоволствената сигурност и суверенитет на Европа. Нека да помислим за едно селско което вече има две цели, една производствена, една екологична и за това трябва да се предвиди съответният бюджет, за да има смисъл от тази политика в бъдеще. мусим разуми, че само висършалност, то не значи... Благодаря ви. Разбира се, съществуват проблеми, когато не се действа адекватно. Модернизирането е необходимо, разбира се. Сега ще ам, помоля модератора да обобщи дискусията в рамките на 5 минути. sorry, sorry, че пан Дорфман... Съжалявам, господин Дорфман, искате ли нещо да добавите във връзка с зададените въпроси или пък по-късно? Може би по-късно. Voilà. Bon, je vais pas essayer d'apporter une conclusion définitive. Няма да се опитвам да правя дефинитивни заключения, като имам предвид огромния брой въпроси, които бяха поставени. Първо, ще започна с господин Дорфмар, който а, трябва да се изкаже в рамките на 4 минути и като същевременно ще се опита да отговори на доста въпроси поставени по време на дебата. Господин Дорфман. Е, Благодаря. Ще се изкажа дори за по-малко от 4 минути. Този следобят е, имаме за цел да изслушаме становищата на колегите от националните парламенти, както и направихме през последния един час. Много ме зарадва факта, че редица колеги посочиха, че не искат ОСП да бъде рационализирана и отразиха факта, че искат ОСП да бъде подсилена и да се изпълнява и в бъдеще. В тази връзка Европейския парламент има важна роля. Трябва да се отвори пътя за изпълнението на бъдещата ОСП. ОСП трябва да остане една обща европейска политика и да се следва един общ европейски подход. Многократно бяха споменати необлагодетелстваните региони. Е, те представляват важен елемент от нашата европейска политика и наша цел трябва да бъде тези региони да бъдат включени в бъдещата ОСП и да се постараем земеделските стопанства от неблагодетелствените региони да бъдат запазени. Въпросът за справедливостта също беше засегнат многократно. Различните държави членки оценяват този аспект по различен начин. Темата е обсъждаме и тук в рамките на парламента. Относно външната конвергенция, трябва да обмислим критерии, възоснова на които да се постигне справедливо разпределяне на европейските средства. Друг въпрос, който беше повдигнат многократно за справедливото заплащане в селското стопанство. ОСП не е политика свързана само с плащанията, така както беше в миналото, вече няма граници, пазарът е общ и ние сме най-големият носител и износител на хранителни продукти в света. Ние играем важна роля на световно ниво, що се отнася до търговията на хранителни продукти. Не трябва да се връщаме назад към една ам, политика, свързана с ам, определяне на цените на пазара. Има много неща, на които не може да бъде обърнато внимание в момента, но това са все въпроси, които ще занимавам тук в рамките на Европейския парламент. Благодаря ви. Планк, Господин Планк. Von meiner Seite auch nur от моя страна също няколко думи. Няма да повтарям това, което беше казано. Многократно беше посочено, че ОСП трябва да запази своята функция и ам, да се предвиждат плащания, които да подпомагат земеделските стопани. Земеделските стопани трябва да а, могат да реализират добри приходи. Това е важно и за младите хора, така че селските региони като цяло да повишат своята привлекателност. Благодаря ви. Euh, euh, Ще се опитам да направя последно заключение или коментар. Дебата показа, че има различни виждания има също така и за бюджета. За ОСП има разлика между севера и юга. А също така и за помощта. За озеленяването също има разлики за това дали да сложим горен таван, граница. След това има въпроси дали да засилим екологизацията или да засилим преките плащания. Другата ни цел трябва да бъде дебюрократизацията на системата, която ни казва, че субсидиорността нов елемент в предложението на комисията. И тук се попитаме дали това ще помогне за намаляване на бюрокрацията или пък тази бюрокрация ще се премести на друго място към държавите членки. Като цяло, всички участници общо взето спазват един и същи подход към селското стопанство и като цяло се отнасят положително към ОСП и настояват за едно селското стоманство в Европа, което да не е жертва и да, да не е зависимо от интернационализацията, която е, върви по линия на глобализацията в Европа чрез различни споразумения за свободна търговия. Сега започват нови дебати и преговори между Европейския съюз и Меркосур. И тези преговори имат някои много чувствителни елементи. Какво да бъде ОСП в бъдеще? Много е важно да се запази социалната тъкан в селските райони. Това е беше нещо, което обедини всички изказващи се. На второ място беше искането за един справедлив, достоен доход за производителите по цялата верига на, на продоволствието и ние като потребители искаме продукти, които са гарантирани от гледна точка на продоволствената сигурност, а от друга страна искаме продукция, която да е качествена. Биопродукция, нещо, което е на мода. И едно земеделие, е, е, което следва търсенето на потребителите. Това беше списъка на големите въпроси. Имаше някои сериозни питания за рисковето, за качеството на подхода, предложено от Европейската комисия. И след това, дали става дума и каква ще бъде националната подкрепа за земеделието. Виждаме, че ще се засили ролята на националните парламенти, защото голяма част от помощта се премества към националните държави. И за това искам да ви пожелая успех във вашата работа. И успех на Европейската комисия в бъдещата работа в тази сфера. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви за всички тези пожелания. Определено ще ни трябва насърчаване от вас Искам да благодаря господин Симон отново. Той водеше това обсъждане по един обективен и професионален начин. Сега искам да помоля господин Анджело Димамбро, който е радиожурналист, да вземе мястото на господин Симон. Господин Димамбро ще бъде водещ на втората тематична дискусия ще изслушаме господин Плева, той е генерален директор на Генерална дирекция за меделие, също госпожа Агилер и господин Дилинг. Заповядайте, имате думата. Грация, президента Сегерски. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда водеща на това тематично обсъждане. И нека да променим подхода от какво към как. Нека да потърсим нови видове полезно взаимодействие между държавите членки. Нека да говорим за управлението на много равнища и за субсидиарността. Ще бъде интересно да започнем разговор за това как депутатите в Европейския парламент и националните парламенти определят границите между действията на Европейския съюз и действията на държавите членки. Разбира се, малко е сложно да обсъждаме този въпрос, без да имаме пред себе си документ. Но мисля си, че е добре да помислим за това. Като журналист имам навика да задавам въпроси за да задавам въпроси, затова бих искал да ви предложа някои въпроси. Ако искате, може да отговорите на тях предизвикателството пред администрацията, пред начините на управление. Искаме да имаме добро управление. ОСП трябва да отговори на постоянно нарастващите изисквания на гражданите. Важно е как на практика ще бъдат осъществени някои от най-важните цели – субсидиорността. Може би трябва да използваме един по-прецизен инструмент, нещо, което е сложно поне за момента да се постигне на общностно ниво. Например, земята е един невъзобновяем ресурс и е трудно да се възприеме общ подход спрямо земята. Подкрепата за младите хора може би трябва да имаме една обща дефиниция какво означава реален или активен селскостопански производител. И днес виждаме и също така проблеми при изпълнението на ОСП. От друга страна, субсидиарността е неизвестен фактор, особено когато става дума за единия пазар и много въпроси се задават от националните правителства. Също така стои въпросът с това доколко националните администрации се вслушват в думите на европейските администратори. И така, основният въпрос като че ли къде е границата между националния подход и европейския подход? И тук е мястото също на понятие от субсидиарност – как ще съществява новата система, така че тя да бъде осъществима, реалистична за селските стопанства. Как да гарантираме по-добро взаимно разбирателство между селскостопанските производители и обществото като цяло, защото много, це, много често изниква проблема с взаимното разбирателство. Хората просто не се разбират едни други. И това е предизвикателство също така. Често чуваме, че ОСП е, трябва да прави нови неща, селското стопанство трябва да прави нови неща. Говори се за макро ниво, за което взима основните решения от държавите. Членки трябва да решават как да се постигнат целите. И също нека да не забравяме за ОНЕ и за целите на развитието на хилядолетието, нещо, което доведе до сключването на Парижкото споразумение. Но за да можем да изпълним тези мащабни ангажименти, много от държавите трябва да започнат от нулата. От друга страна, ОСП има доста по-дълга история. Тя съществува повече от 50 години и за това, може би, последният въпрос на който може би е добре да се опитаме да отговорим, е какво трябва да запазим от по-старата ОСП и какво можем да изоставим. Говорим по всички тези теми. също така и с господин Ержи Плева, който генера... генерален директор на Генерална дирекция за меделие. Също така ще изслушаме мнението на госпожа Клара Агилера, която е заместник председател на Комисията по заделие на Европейския парламент. И ще чуем господин Падирин, който е председател на съвместната комисия по земеделие, храни и морски въпроси в Ирландския парламент. И е така, първо, ще дам думата на господин Йорши Плева. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Почитаеми депутати в Европейския парламент на европейските, извинете, на националните парламенти. Искам да благодаря на господин Шикерски за организиране на този междупарламентарен дебат по тази той актуална тема и то в толкова подходящ момент. Комисар Хоган в своето изказване днес изтъкна необходимостта от амбициозна, обща, обща стопанска политика, която да се основа върху правила и съответствие. Ясно е, че подходът, който е универсален и уеднаквяващ, доказа, че не е подходящ. Необходимо е да бъде опростена ОСП. И искам да подчертая, че можем да постигнем повече и по-добри резултати за селскостопанските производители, за околната среда и за гражданите, ако променим начина по който организираме ОСП. Приветствам възможността да обсъдя организирането и реализирането на ОСП днес. Защо е необходимо да се извърши промяна? Днес ОСП съдържа дълъг списък много подробни правила, формулирани на нивото на Европейския съюз и те се прилагат по еднакъв начин в целия Европейски съюз. Този подход не отчита твърде многообразните условия и за селското стопанство, и условията за обществото и за економиката. Не се отчита сложността, която се дължи на увеличаващия се обем различни правила, насоки и правни тълкования и стремежа към абсолютна правна сигурност, както и броя изключения, които са необходими, за да може да се отговори на изискването на многообразието. Така, как да променим ситуацията? Задаваме си въпроса кой прави какво и по най-добър начин. в интерес на съвстопанските производители и гражданите, как реално можем да се справяме по-добре? Можем ли да въведем повече субсидиарност и пропорционалност в ОСП? Бих искал да спомена, че миналата година проведохме мащабни обществени консултации с над 320 коментар от гражданите за бъдещата ОСП, нещо, което е основа на съобщението, одобрено от комисията през миналата година, ноември миналата година. Предвиждаме ново разпределение на отговорностите между Европейския съюз и националното и регионално равнище. Говорим, с други думи, за нов модел, основан върху резултати при изпълнението на ОСП. Какво това означава, този нов модел за постигане резултати, основан върху резултати? Това означава следното. Европейския съюз задава общата рамка, която е необходима за гарантиране на общите постижения. Правилата ще съгласуват между Европейския парламент, комисията и съвета и те ще включват общите цели – Например, приноса на селското стопанство към опазване на околната среда, адаптирането към промените в климата и други цели. Второ, широк вид интервенции. Това също ще означава и определено това какво ще правят държавите членки с средствата и какво те ще имат право да правят. Става дума за обвързана с производството помощ, включително и доброволна, обмен на информация и други. Също така, вече на европейско ниво ще бъдат формулирани основните изисквания, ще бъде зададена основа за управлението на селските стопанства, така че да се гарантира равнопоставеност. Например, вече съществуващите институции, които отговарят за изпълнението на ОСП, например разплащателните агенции, условията за плащания, правилата за гарантирането на съвместимост с поразуменията на СТО в областта на селското стопанство и нататък. И общи правила за оценка на изпълнението, например, общи показатели за резултатите и въздействието. Какво ще трябва да се направи на нивото на държавите членки? Държавите членки ще направят по-голяма конкретизация на общата рамка те ще анализират своите потребности в светлината на общите цели, например като използват анализ на силните и слабите страни, благоприятните възможности и заплахите, нещо, което държавите членки вече използват при разработването на своите програми. Те ще определят конкретните мерки, например за разпределяне на преките плащани или, например, помощите за млади селскостопански производители. Държавите членки също така ще трябва да за да дадат количествено измерими целеви показатели, например, за да се измерва ефективността, например, дела на площите за агроекологични мерки или участието на млади фермери в Сдружение на съскотопанските производители. Е, държавите членки ще трябва да изготвят един единствен стратегически документ и за двата стълба, това ще се нарича стратегически план по ОСП. Там ще обяснява какво, как и какви срокове те смятат да постигнат. Сега преминавам към отговорността, която е обща на всички нас, всички заинтересовани страни, нещо, което включва и националните парламенти. Предлага се разделение на задачите, което предоставя благоприятна възможност за активно участие от страна на националните парламенти. Предлагат се възможности за мерки, които отговарят на местните регионални условия да се определят чрез консултация с заинтересованите страни. Това въжи и за двата стълба. Това предложение също така предвижда повече възможности за гарантиране на това, че изпълнението е целенасочено, но също така и упростено. Предлагат се повече възможности за постигна, постигане на резултати при опазване на околната среда, решаване на проблеми, които са особено актуални за конкретните региони държавите членки и селскостопанските производители ще имат възможност да извлекат максимално полза от новия подход. Една опростена политика с по-малко предписания, с по-малко подробни правила, формулирани на европейско ниво. Нещо, което ще доведе и до по-малко изключение. Това означава повече яснота за държавите членки, за регионалните равнища, за това, кои ще бъдат правилата и мерките. Друго предимство на новия подход е значителната гъвкавост при замисляне и изпълнение на действията, отчитащи местните условия. Това ще бъде още една възможност за по-голяма концентрация върху резултатите за стратегическо планиране по целенасочени действия, които ще бъдат предмет на измерване на тяхната ефективност и резултати. И така, какъв инструментариум ще имаме, за да провеждаме тази обща политика? Разбира се, важно е да запазим общата политика. Днес ви обсъждахте това. Позволете ми да припомня някои предпазни мерки, които залагаме. Първо, европейската рамка от правила, която ще бъде основата. Второ, Европейската комисия ще отговаря за одобрението на плановете по ОСП. Трето, внимателно наблюдение за изпълнението на плановете в съответствие с правилата и четвърто, коригиращи действия в случай на сериозни проблеми. И накрая искам да ви припомня, че няма да правим по-малко. Не, ще правим нещата по различен начин. Трябва да разходваме средствата по-целенасочено, за да постигнем резултати, особено що се отнася до опазването на околната среда и промяната в климата. Необходимо е ОСП да бъде по-ефикасна и по-резултатна. Благодаря ви. Е, Благодаря ви, господин Плева. Сега давам думата на Клара Агилера Гарсия, заместник-председател на Комисията по земеделие на Европейския парламент. Много благодаря. Благодаря ви, господин Димамбро. Приветствам всички представители на националните парламенти. Позволете ми в това изказване преди да премина към темата за новия модел за управление, нещо за което говореше господин Плева, искам да кажа нещо. Обикновено държавите, членки, техните правителства говорят за това, че трябва да се запази бюджета и това е нещо много положително. Но за целта трябва да имаме надеждна многогодишна финансова рамка. Без това няма да можем да имаме успешна ОСП. Обаче не всички държави членки са произнесли по многогодишната финансова рамка. Ако искаме да запазим ОСП, трябва да сме в готовност да предоставим повече средства от бюджет на Европейския съюз. Нека да запазим ОСП. Обаче за целта трябва да има готовност да се насочат средства от бюджет на Европейския съюз към тази политика. Тази тема, която сега обсъждаме, е много интересна. Несъмнено е, че се променя с интеграцията на Европейския съюз и ролята на националните парламенти има инструменти за сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти. Тук целта е да се гарантира ефективен демократичен контрол, що се отнася до европейското и национално законодателство. Лисабонският договор засили тази тенденция. Сътрудничеството, което е едно ново сътрудничество – води до нашия дебат днес и до други срещи, на които се обсъжда, например, бъдещето на ОСП. Много е важно, че националните парламенти сега много повече обсъждат реформата и много често политиците и парламентаристите в държавите членки не знаеха за какво става дума в съвета, където са представени правителствата на държавите членки. И много рядко е било националният парламент да внася предложения в съвета. Дебата за съобщението на комисията за бъдещето на храната и земеделието е един документ, описващ позицията на Франция, Италия, Финландия, Ирландия, Литва и Швеция. И това е един съвместен документ на четири други държави Ирландия, Франция, Литва и Италия. Те са се произнесли обаче Други държави, включително и моята държава, Испания, не са се произнесли по това съобщение на комисията. Така както се посочва в съобщението на комисията, Европейската комисия си поставя като една от целите и упростяването на ОСП. Много колегите говориха по време на този дебат за упростяването. Използва се засилената субсидиарност, за да може да се постигне това по-голямо простяване. И за това е много важно, защото всеки път, когато се извършва реформа, целта е, една от целите е да се опрости ОСП, обаче до сега това реално не е постигнато. Надявам се, че този път ще имаме при същата цел по-добри резултати. Освен това, освен постигането на простяване чрез повече субсидиарност, разчитаме на това, че ще се отчита повече националната и регионалната специфика при определяне на целите от страна на Европейската комисия. Законодателите искаме това. В съобщението има един ключов момент и там се казва, че уеднаквяващия подход не може да се смята за достатъчен светлината на многообразието на моделите за извършване на селското стопанство и многообразието на различните условия в държавите членки. И въпреки, че ОСП преследва общностни цели, задачата на държавите членки ще бъде да изберат подходи и политика и цели, които са най-подходящи за техните условия. В съобщението се говори за държавите членки и тяхната роля при изпълнението на ОСП. Новият модел за изпълнението на ОСП и за това говореше господин Плева, ще се основава върху резултати и този модел ще бъде доразработван чрез националните планове, за което говореше господин лева. Обаче за нас това е нещо неизвестно, това е нещо ново. Тоест трябва да се мисли за това как да обърнем внимание повече на резултати. Но имаме един нов модел и трябва също така да решим дали ще имаме доверие на това, което ни казва комисията. А тя ни предлага реформа, която окончателно официално ще бъде обявена в края на май. И така че когато се запознаем с окончателния вариант на пакета, ще направим пълна оценка. Обаче също така се разгоря дебат за евентуалната ред национализация на ОСП и там евентуалното финансиране на преките помощи по първия стълб. Разбира се, за нас, за парламента, това би било връщане назад и не сме склонни да позволим такава ренационализация. Повече субсидиарност в новия модел означава, че държавите членки ще носят отговорно за това, как и къде да инвестират средствата по ОСП. О, по ОСП и тук стои много важен въпрос. Те ще трябва да определят кои ще са крайните бенефициери. В крайна сметка често говорим за това какъв е моделът, говорим за историческия подход и т.н. Но в крайна сметка крайният бенефициер е това, което обвързва доброволното и задължителното в модела и всяка държава членка ще определи това съотношение между доброволното и задължително. И това е от жизнено важно значение. Всяка държава членка ще трябва да приеме национален план, обхващащ и двата стълба. Ще видим как ще се реши въпроса тук с разпределянето на правомощията, защото и моята държава Испания, Италия и Германия – имат разделени правомощия между националното правителство и регионалните правителства, що се отнася до селското стопанство. Така че ще има национални планове, но също така важно е в контекст на втория стълб да се определи, определи също така и ролята на регионите в този план и трябва да се отчитат всички въпроси, които могат да проистекат от правно тълкуване на разпределението на правомощията между националното и регионалните правителства. За да могат да се постигнат всички политически цели, държавите членки ще поемат по-активна роля при контролирането и при изпълнението. И това означава, че националните парламенти ще имат много по-активна роля в бъдеще. Така и би трябвало да бъде защото за да се постигнат резултати, те трябва да бъдат заложени в националните планове. И гласът на националните парламенти, чрез които се изразява волята на гражданите, трябва да бъде чут много ясно. И разбира се, в държавите членки министърът на земеделието е този, който представлява държавата в съвета на министрите, но ролята на националните парламенти е огромна. Както и до сега ще се водят преговори между държавите членки, т.е. съвета и комисията, но от политическа гледна точка логично е да мислим за това, че националните стратегически планове могат да бъдат преразглеждани анализирани и оценявани от съответните национални парламенти. Тоест, партньорството, диалога ще се води между националното правителство и Европейската комисия, за да се дефинират националните планове. Обаче от политическа гледна точка трябва също така да се мисли за това, че националните парламенти трябва да имат значителна роля при преразглеждането, анализирането, оценяването на националните планове. La parola passa Pat Deering, che è della... Ehm, Пат Тиринг, моля. Той е председател на смесената комисия земеделие, продоволствие и морски въпроси, Ирландския парламент. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати. Благодаря за днешната покана, защото това е подобряване на синергията и от гледна точка на субсидиарността. Ролята на парламента ясно се залича, се вижда. И в този случай можем да, да искаме успех от ОСП, като същевременно създадем онова ниво на устойчивост, което е необходимо. От гледна точка с подкрепа за селските стопани и селските райони. Както знаете, на субсидиарността е, е въпроса кой най-добре може да приема законодателни актове Европейския съюз или националните държави. Приемането на конкретна политика е пример за това. Кой с какво се занимава, кой за какво отговаря в новият ОСП ще има много по-високо ниво на субсидиарност, което е изключително възможност за държавите членки да се откажат от е, единия модел, който не даде добри резултати в миналото. Така се увеличава и ролята на националните парламенти, включително и в е, политическия диалог, когато се предлагат нови инициативи. Комисията, която аз председателство, ще бъде много активна в това отношение. Така да има възможност да правим предложения по нови текстове. И тук ще има много по-голяма активност по линия на интерпарламентарната ангажираност. Много е важно в този контекст да се потърсят нови подходи за това къде е най-подходящо да се използва субсидиарност, което означава консенсус и споразумение – Много е важно тук да се вземат предвид и местните условия. В двете основни области за оперативно в модела за резултати на КАП, на ОСП. Администрацията в, на ОСП е изключително важна. Предоставянето на дискреция на държавите членки е изключително важно по отношение на целевите, на целовото насочване на подкрепата е определянето на размера на тази подкрепа. Например, в Ирландия повечето от стопанствата са, са семейни. В други части на Европейския съюз има големи кооперативни стопанства. Тук трябва да помислим за това как да подкрепим тези семейни стопанства. Много е важно да намалим колебанията на пазара. В Ирландия познаваме много добре сериозните колебания и държавите членки ще могат да управляват на подкрепата, така че да не се допускат колебания на пазара. Много е важно взаимодействието с другите сектори в Ирландия говеждото мисъл е изключително важен момент. Затова споразумението с държавите в Меркосур трябва да бъде такова, че фермерите да не губят от него. Защото селските стопани са онези, които са най-негативно засегнати от големите търговски споразумения. Все пак, при прилагането на различни модели на резултати трябва да запазим амбици... амбициите в ОСП. Трябва всъщност да, да, да разсеем съмненията за ренационализация, като въведем общи принципи. Може би да има разлики в плащанията, когато има а, важни хабитати и Дейностите по екологизация се отразяват отрицателно върху селско-стопанското производство. Миналата година имахме една обща декларация с парламентарните комисии във Франция, Италия Фран... и Полша. Потребностите и очакванията на европейските селски стопани трябва да бъдат в центъра на цялата политика. Е, е, околната среда е, е една сфера, където субсидиарността може да играе важна роля. Така че държавите да приемат условия, които са най-подходящи за съответната държава и за местните селски стопани. Има един сериозен аргумент, че приваждането на, на екологичните цели ще може да има по-добри резултати по отношение на промяната на климата. Препратката към субсидиарността по отношение на екологизацията е много важен. И тук реформата на ОСП ще доведе до действителни ползи. Подходът е един модел за всички не работи. Сега има нужда да се преместим повече към целите и конкретните мерки този подход все пак няма, не бива да се отразяват отрицателно върху колективните цели и голямата амбиция на ОСП. Много е важно да не се допуска подценяването на някои от основните принципи в ОСП. В Ирландия, например, няма тежка промишленост, за това селското стопанство има такова огромно значение националните парламенти. Трябва да помислим как заедно да наблюдаваме и контролираме процеса на субсидиарност. Е, трябва да провеждаме редовни съзидания и да контролираме националните стратегически планове. И да търсим по-голяма роля на националните парламенти. Затова трябва да сме по-подготвени трябва да можем да оценяваме мерките в държавите членки и да търсим отговорност. Например, е, много е добре. При нас обикновено, когато има съвет на министрите, съответните министри идват на заседание на съответната комисия в парламента. И по нашето право те трябва да предоставят на парламента пълна информация за следващото предложение на Европейския съюз. Само така може да се гарантира отчетността. Същата политика може да се отнася за новата политика. Това трябва да се отнася за стратегическите национални планове. Комисията ще контролира плановете на държавите. Надявам се, че Европейския парламент ще упражнява съответен контрол върху това, как правим ние в националните парламенти. Друго, друго. Всъщност това е един механизъм, в който можем да споделяме опит и да се потърси синергия между държавната политика, обмена на мненията подобрява политиката добре е да търсим и нови възможности в ОСП по принципа на гъвкавост, адаптивност, така че да можем да използваме специфичните предимства на всяка държава. Благодаря. Eh, Благодаря, господин Диринг. Сега можем да минем към дебата, колеги. Искам да помоля нашият председател, господин Шекирски, да поеме председателството. Думата на господин Офендорф. Äh, Благодаря. Радвам се, че имам възможност да се изкажа от името на германския парламент. Намираме се в ситуация, в която засегнатите е, земеделски стопани ще бъдат подложени на още повече проверки при изпълнението. През следващите месеци проверките ще започнат. Аз от 50 години съм замеделски стопанин и когато дойде проверка се чувствам като изправен пред съда. Федералните провинции се давят в своите страхове, свързани с новите разпоредби и закони може ли да обясним на гражданите, че всичко това има някакъв смисъл, когато понякога говорим дори за 87 цента на хектар обработваема земя. земя. Много е важно в земеделието да се създаде доверие, свързано с ОСП. Това доверие трябва да бъде създадено и в обществото. Трябва обществото да знае с какво се занимават земеделските стопани. Понякога мненията са доста разнопосочни, защото липсва комуникация. Трябва да премахнем пречките и да се опитаме да си сътрудничим като а, се направят усилия от страна на замеделските стопани и от страна на обществеността. Ще оратор от Португалия. Muito obrigada. De facto, a subsidiariedade tem de ser vista com muito cuidado, porque se for de... Благодаря. Субсидиарността е нещо, което трябва да се разгледа много внимателно. Ако е прекалено може да се е, превърне в национализация на ОСП, но ако не е достатъчно, ще има изкривяване на конкуренцията. Говорихме за промените в климата и ролята на субсидиарността в тази насока. Някои южни държави, като Португалия, водата е от изключително значение. Затова трябва да се гарантират инвестициите в водоснабдяването и поливането. Това е страшно важно за средиземноморските държави. Има нужда от гаранции за делегираните актове на комисията да не се отклонят от нещата, които бяха допустими в предишния период. ОСП не е само за земеделието, а и за селско-стопанските райони. И селските райони. И тук трябва да има гаранции за инвестициите, за селските стопани. Но инвестициите, които не са направени от селските стопани, а от държавите членки, а държавите трябва да имат възможност да ги насочват чрез различни фондове, защото в някои случаи ОСП не е достатъчно за това, което е необходимо в селските райони на някои държави. Трябва да видим, че има разлика отдалечаване на обществото от земеделието и да се, трябва да се намали тази разлика, като имаме предвид, че селското стопанство играе огромна роля за общественото благо. И това беше ключов резултат от публичното допитване преди съобщението. Отговорите бяха дадени от на, на всякакви граждани, не само от селски стопани. Това трябва да бъде ключов елемент, за да пропагандираме работата на селските стопани сред обществото. Благодаря. Един от ключовите роли на ОСП е да насърчава развитието на селско-стопанския сектор. Да. Вярно е, че има един пазар и той трябва да работи гладко. Както каза комисията, има нужда от обновление на поколенията в селското стопанство, хора, които да започнат да се грижат за новите стопанства. Защото в противен случай няма да имаме никакво селско стопанство и е, ще започнем да зависим от е, други държави за прехраната си. Трябва да съкратим бюрокрацията и да направим по-лесно приложението на ОСП. От страна на, сами, на самите селски стопани. за това тази реформа трябва да бъде е, мащабна. Чудесно е, че в момента е, работим по околната среда в различни региони, защото там става дума за различна климатична или екологична реалност. Тук има е, опасност от е, нов риск, защото всеки, всяка държава може сама да преценява какво да се финансира. Значи не срещу съфинансирането и ренационализацията. Затова ОСП трябва да бъде достатъчно амбициозна и достатъчно обща, защото ни очакват и бюджетни предизвикателства. Много е интересно да се, да се чуят а, от европейските депутати неща, които нашето правителство твърди от доста отдавна. Има нужда от по-голямо участие в ОСП. 1,10 е може би достатъчно за решаване на финансовите проблеми. Затова е добре националните парламенти да поискат от своите правителства да отделят повече пари, защото тези средства са необходими за финансиране на ОСП. По този начин ще има възможност да гарантираме една силна и хомогенна ОСП без реднационализация. Защото ако се стигне до ренационализация, тогава ще изгубим целия бюджет за ОСП. Някои правителства са по-активни в тази насока, други са по-бавни. В моята страна е малко по-трудно, защото има автономни общности. Но тук има някои исторически критерии, които трябва да бъдат взети предвид и да вземем съответните решения. Това беше като знак за одобрение по въпросите, които поставихте. Благодаря. Паневич. Кроиша. Господин Паневич, моля. Харватия. Hvala lijepo predsjedniče, poštovani članovi odbora za poljoprivredu. Благодаря, уважаеми евродепутати от е, Комисията по селско стопанство, уважаеми колеги. Благодаря на Комисията по земеделие, която организира днешното заседание. Обменът на становище е изключително важен. Искаме общата селскостопанска политика да съдейства за развитието и то благоприятно на земеделието в Европейския съюз. За това има нужда от хоризонтална и вертикална интеграция. Да се попитаме кой може да направи това най-добре. Дали ние депутатите в националните парламенти или пък е, евродепутатите. Поддържаме постоянни контакти с нашите гласоподаватели. Познаваме добре кои са техните практически проблеми за това националните парламенти трябва да бъдат включени активно в обменът на мнения. И затова има нужда от е, по-голямо интерпарламентарно сътрудничество и сътрудничество с Европейския парламент в края на май. Комисията ще съобщи основните е, елементи на новата ОСП. Една инициатива на Хрватския парламент е да се проведе конференция на националните парламенти под темата новата ОСП, затова искам да ви поканя всички да участвате в тази конференция, която организираме. Поканата се отнася за всички евродепутати от Комисията по селско стопанство. Искам да поканя всичките ви, за да можем да включим по-активно националните парламенти в целия дебат за да можем да покажем ясно, че можем да помогнем на селските райони и да решим техните проблеми. И че сме готови да въведем необходимите промени в новата политика, тъй като е неприемливо за, за в някои части на Европейския съюз, особено в източната му част, да има така наречените второкласни селски стопани. Това е недопустимо. Благодаря на господин Шекерски, че прие тази инициатива. И имате нашата покана да присъствате на тази конференция. Там ще се опитаме заедно да помогнем да се оформи новата селско-топанска политика. Ако всички се на нашата покана, може би ще имате затруднения cienījamie kolēģi, lai uzlabotu un pilnveidotu. kolēģi, за да подобрим ОСП, са необходими допълнителни средства за изготвянето на допълнителни модели. Наясно сме какви са проблемите за латвийските земеделски стопани. Най-големият проблем за тях е, че след 2002 година съществуват безпокойства относно справедливата търговия. 182 евро, само два евро на хектар се предвижат в бъдеще, което е само малък дял от това, което е необходимо на земеделските стопани. Тези изчисления са погрешни от страна на Европейската комисия относно бъдещето на ОСП. От 2009 до 2016 площа за земеделска дейност се увеличила с 8% в Латвия. Сходно е развитието и в други държави членки. В Европейския съюз се наблюдава намаляване средно с 3%. В Латвия все още има много гори, не се наблюдава обезлесяване факта, че през последните 70 години много от земеделската земя е запустяла. Имаме повече хектари, но финансирането не се увеличава от името на латвийските земеделски стълпани. Призоваваме за по-справедливо финансиране през следващия бюджетен период. По този начин ще можем да се внедрим по-добре в европейските политики, свързани с селското стопанство. Благодаря, господин председателю. Искам да се спра на това, което беше казано от немския, от германския парламент. Трябва да имаме повече доверие в себе си и наистина съм съгласен, съгласна с вас. Имаме тук земеделски изтопани сред нас, които са ни на гости и те казват, че са горди от това, че са земеделци. Колегата ми от Германия, господин Цетланс, Понякога казва, че холандците са луди, защото винаги се стремят да изпълняват всички цели, които не са изпълнени от другите държави и членки. Съгласен господин Плева, че трябва да има друга система. искам да работя по този и въпрос. Трябва да се вземе предвид и споразумението за климата, за това, че ще има допълнителни разходи за земеделските стопани, защото от нас до намаляването на емисиите амоняк и азотни окиси. ОСП е политика, с която са обвързани всички държави членки. Трябва да работим съвместно, за да имаме по-голяма гъвкавост и да могат замеделските стопани да а, могат да изпълняват новите изисквания, да бъдат изпълнени и целите по кръговата економика. Нещата се случват много бързо, всяка държава членка прави каквото си иска и в един момент ще стане така, че въобще няма да има земеделски стопани. Благодаря ви. Господин Сахайко. Благодаря, господин председателю, уважаеми дами и господа. Ролята на местните парламенти трябва да бъде адекватно отчетена по отношение на ОСП. Трябва да се отразят нуждите на местните общности. От тази гледна точка искам да ви кажа, че Полския парламент прие единодушно декларация в подкрепа на полското правителство, за да може то да защитава позицията е, за запазването на директните плащания за земеделските стопани. Не искаме да има разлика на плащанията, както е, е сега. Полша е в Европейския съюз е, от 14 години. 2,5 милиона души са напуснали Полша за този период. Е, над хиляда замеделски стопанства са били унищожени. Това е голяма загуба за нашето общество. Имам общ пазар, общи стандарти но нивото на е, подкрепа на замеделските стопани е доста различно в държавите членки един и същи замеделец, един и същи критерии за един и същи труд получава на едно място дори половината от средствата, които му се полагат по ОСП. Някои от земеделските стълпани в Европейския съюз са необлагодетелствани по-бедните селски стопани от източните държави членки и трябва да получават повече, за да могат да се изравнят с по-богатите земеделски стопани. Благодаря ви. Господин Ломбард. Um, Благодаря, господин председателю. Радвам се, че имам възможността да се изкажа пред вашия парламент. Въпрос, който беше засегнат, беше свързан с колебанията на цените. Това трябва да бъде отразено в новото предложение за ОСП. ОСП и ОСП трябва да предвиди една гаранционна структура, за да се избегнат колебанията на цените. Днес говорим най-вече за бюджета, много важен въпрос. Ние в нашата страна зависим до голяма степен от селското ни стълпанство. Бюджета на ОСП ни помага да поддържаме земеделските си стопанства. Надявам се, че бюджета ще бъде запазен. Това е ключов въпрос за нашата нация благодарение на земеделието процъфтяват и селските райони. Необходимо е да има смяна на поколенията. Трябва да успеем да привлечем младите хора ам, към земеделието. В момента имаме а, проблем с а, застаряващото поколение земеделски стълпани което не се обновява. Необходимо да се извърши много важна промяна в смяната на поколенията. Имаме нужда от е, земеделието в е, Ирландия и то трябва да процъфтява не само но при нас, а в целия Европейски съюз. Е, трябва да се погрижим за това да се извърши безпрепятствено тази смяна на поколенията противен случай селските райони могат да пострадат значително. Благодаря ви. Е, Благодаря. Чух това, което казаха представителите на Ирландия. Те посочиха, че има различни подходи в държавите членки. Последният оратор дори спомена и за смяната на поколенията. Трябва да видим а, кой е най-добре позициониран при новите условия. По време на триалога за предложението за Омнибус беше предложено държавите членки да подпомагат замеделските стопани за период от 5 години, да подпомагат младите замеделци дори за дейност под 5 години. Имаше искане от ирландското правителство формулировка да се промени от шел на Мей. Това значи сега, че земеделските стопани, които са млади, няма да получават тази подкрепа задължително в продължение на 5 години. Вие Говорите сега за това, което е най-добро за ОСП и за обновяването на поколенията. Може ли да ни каже тогава къде е взето това решение? Защото то е послушително за младите селски стопани. Ако искате обновяване на поколенията в областта на земеделието, нямаше да вземете това решение. Искам да ми обясните за какво става въпрос. село Идгва, Свидена. Yes. Следващия оратор. Е, е, е, Благодаря ви. Благодаря, че имам възможност да взема участие в тази интересна дискусия. Необходимо е да има централизирано управление на политиката. Земеделската политика трябва да е обвързана с постигането на ефективни резултати. Съществува обаче риск и от рационализацията на ОСП. Колегата от Швеция каза в изказването си, че е, екологизирането е много важно но е свързано с условия, които са понякога трудни за изпълнение на местно ниво. По втория стълб трябва да се предвидят повече възможности за държавите членки да бъдат предприяти и мерки в отделните държави членки, такива, които да са адекватни за местните дадености. Потребителите трябва да са наясно кои са мерките и действията, които се предприемат в областта на замеделието. Но относно научните изследвания, те също са много важни. По този начин европейското замеделие може да остане конкурентоспособно и устойчиво. Необходимо е да се работи съвместно в тази насока. Относно младите фермери, радвам се, че много колеги споменаха тази тема. Необходимо е да се подмладят е, земеделските стопани, но трябва да кажем, че това е отговорност на държавите членки, а именно да има разпоредби, които дават възможност на държавите, е, които дават възможност на младите земеделски стопани да упражняват е, селско-стопайна дейност и на национално ниво да има адекватна управление на политиките, свързани с ОСП. Господин Шмидт. Няма го. Госпожа Петир. Благодаря, господин председателю. Ако вземем предвид ползите от земеделието за обществото, като вземем предвид и запазване на биоразнообразието и развитието на селските райони, трябва да кажем, че бюджетът за ОСП трябва да се запази. Ние подкрепяме и двата стълба. Те трябва да са ориентирани обаче към семейните земеделски стопанства и към младите земеделски стопани. Трябва да се извърши смяна на поколенията и трябва да се започнат подпрограми, свързани с подпомагане на жените земеделки в селските райони. Хърватските земеделци очакват упростяване на ОСП не само за земеделците, но и за администрацията. Това е важно. Ние чухме, че някои се опасяват от по-сложни административни процедури и тези процедури ще се прехвърлят на национално ниво. Имаме нужда от гъвкавост, но искаме и ОСП да бъде обща политика в областта на земеделието. Относно пазарните мерки, трябва да гарантираме, че няма да се стигне до изкривяване на конкуренцията. Комисарият Хоган обеща да подкрепи кризисния фонд, който е извън бюджета на ОСП. Благодаря ви. Матиас, Португала. Представителя на португалския парламент има думата. Посел Матиас, Португала. Пани посел Дали. Господин Матиас от Португалия, дали? От Ирландия господин Шани. Yes, thank you very much. Да, благодаря ви, господин председател. Бях много приятно изненадан, че толкова често се говореше за ролята и отговорните задачи пред сълскостопанско селското стопанство и селскостопанските производители, включително и във връзка с други сектори на економиката, другите части на обществото. Мисля, че също така това трябва да се отчита на междуинституционално ниво. За това призовавам Европейската комисия да отрази в общата стратегическа рамка, а да отрази инициативата Интелигентни села. И това да бъде отразено също така и при управлението на различките фондове. Европейския фонд за регионално развитие, Европейския фонд за подпомагане на селските райони, Европейския фонд за рибарство. Идеята и инициативата интелигентни села трябва да бъде отразена в всички съответни пера на европейския бюджет. Смятам, че поне 5% от всички релевантни фондове трябва да бъдат заделени целево за инициативата интелигентни села, така че да не бъдат забравени в регионалния подход малките селища. Тези селища имат много важна роля. И националните парламенти тук имат важна роля. Те трябва да гарантират това, че правителствата защитават тази идея в съвета и че в националните програми ще бъдат отчетени подкрепени тези интелигентни селища. Господин Пушниковски има думата. Dziękuję panie przewodniczący. Е, много ви благодаря, господин председател. Моите колеги от Полския парламент вече споменаха въпроса за различните равнища на преките плащания. И долната камера и сенатът приеха резолюция в тази насока. Но искам да говоря за възможността за запазването на схемата за единно плащане на площ. Защото сега преминаване към друга система ще означава повече разходи. И една такава система също така ще бъде привлекателно решение за онези държави членки, които използват преките плащания. Генералният директор, господин Плева, говореше за различни възможности, предоставящи повече гъвкост на държавите членки, така че те да могат да адаптират ОСП към спецификата на своите държави. Очакваме, че скоро време ще бъде оповестено това решение на комисията. Бихме приветствали подобни решения при положение, че Новият модел е по-упростен и предоставя повече гъвкавост. Също така ще ни трябва възможност да обвързваме повече решенията с потребностите на местно ниво, особено що се отнася до опазването на околната среда и противодействието на промяната в климата. Разбира се, наясно сме, с заплахите, проистичащи от новия модел. Например, забавянето при изпълнението на ОСП, ако новите стратегически планове не са одобрени своевременно. Европейската комисия трябва да възприеме хармонизиран подход към стратегическите планове. Очакваме упростяване в новата система. Но, от друга страна, това може да означава повече разходи и повече бюрократично бреме в много държави членки. Държавите членки може да се наложат да разходват повече финансови средства или други ресурси за създаване на нови стратегически планове, промяна в системите за контролите и нататък. Например, в случая с Полша новата система ще обхваща 1 милион 300 хиляди нови бенефициери с стопани, т.е. от това може да проистича повече бюрокрация, а дали селскостопанските производители ще извлекат полза от всичко това? Всъщност, това е основният въпрос. Сега само по една минута. Господин Станкевичус, заповядайте за една минута. Само една минута. Лабадена. Iš tikrųjų, šiandien išgirdau. Добър ден. Чухме днес много ясно послание. Бюджетът за ОСП ще бъде намален с около 10%. Нека да помислим дали имаме някакъв резерв от сегашната ОСП, нещо, което да ни позволи поне малко да спестим. Мисля си, че бихме могли да го направим. Нека да вземем това, което се нарича меки проекти, които се изпълняват чрез ОСП. Например, инвестиции в информационната дейност, дейности да популяризиране. Може би тези разходи могат да бъдат намалени. И също така, ако има упростяване, ще спестим пари също така. То успях да кажа за една минута. Благодаря. Обръщам се към депутатите на националните парламенти. Да, ние казваме, че искаме да запазим бюджета за нашите замеделци, а не искаме да плащаме повече на следващо място трябва да, убедим, да убедите правителствата си да предвидят повече средства, като въведат данък върху керосина. Например, трябва да работим за по-малко бюрокрация. Това ще стане, като създадем едно централно управление, а не 27 отделни. Не трябва да се допуска а, изкривяване на конкуренцията. В, в нашия регион, който е граничен, а, се получава така, че ам, животновъди от различните държави получават различни суми. Относно опростяването, да, можем да изпълним всичките стандарти за околната среда, за хуманото отношение към животните. А, ораторът е прекъснат. Госпожа Конрад. <laughs> Ja, yeah, благодаря, че ми давате думата. Дискусията е доста оживена. Искам да кажа още две неща, които се отнасят до земеделците. Целта е бюрокрацията да бъде намалена, така че те да могат по-лесно да се справят с, изискванията. Земеделските стопани са изправени пред много рискове, свързани с ам, природните бедствия. Необходими са им гаранции. На следващо място нещо, което е свързано с ам, наличните възможности – Новите технологии трябва да бъдат използвани още по-добре, така че да се гарантират и приходите на земеделските стопани, да могат да се изпълнят и екологизиращите мерки. Благодаря ви. За Португала. Парламентът на Португалия. Представителят му има дума. Не присъства ли? Добре. Господин Буда, само за една минута. Благодаря, господин председателю. Ще съм много кратък. Ние искаме повече средства за ОСП. Ам... Други казват, че трябва да се запазят настоящите нива. Но ако Казвате тук, че искате да се запазят настоящите нива и след Брекзита трябва да говорите с вашите правителства, за да предвидят допълнителни средства, така че да може ОСП да се финансира по желания начин. Конвергенцията на следващо място. Уважаеми колеги от Западна Европа, искаме да има конвергенция на плащанията, защото ние играем на най-съща сцена. С други думи, ние сме участници на един и същи пазар. А, има едни и същи а, изисквания и трябва и помощта да е една и съща. Депо, а, председателят прекъсва оратора. Националните парламенти трябва да помисли по този въпрос. Госпожа Бош. Бяха формулирани цели, свързани с околната среда. Освен това има изисквания за опазване на климата. От друга страна говорим обаче за запазване на конкурентоспособността. Но как всичко това се вписва в рамките на вътрешния пазар? Имате предвид конкуренцията на вътрешния пазар и на световния пазар – има някои противоречия. Кое е важно за нас да се справим с предизвикателствата на кли... в климата и околната среда или да продължаваме да се придържаме към световната стратегия. Трябва да си изясним тези неща. От една страна искаме да участваме на световно ниво, а от друга страна създаваме нови разпоредби за земеделските стопани, с които те трябва да се занимаят. Благодаря ви, господин председателю. Наистина, днес имаме прекрасна възможност да обсъдим тези въпроси с националните въпроси. Обсъждаме важни проблеми и трябва да ги решим незабавно. Защо не трябва ОСП. Ами причината е много лесна за разбиране. ОСП ни трябва, защото в момента селскостопанските производители имат доходи, които са половината от това, което хората получават в други сектори. Ако нямаме храна, защо ни трябва тогава ОСП? Ако искаме да продължим с ОСП, трябва да гарантираме това, че тя продължава да бъде обща политика. Конкуренцията, ако нямаме справедливи плащания, не можем да имаме лоялна справедлива конкуренция. Няма да можем и да издържим на конкуренцията отвън. Защото в Европейския съюз няма граници. Упростяването е хубава дума, но нека да не се прехласваме по нея. Председател. Благодаря, господин председател. Много неща бяха казани, а бяха и повторени. Искам да задам три прагматични въпроса. Дали държавите членки, мнозинството от тях са за директните плащания или обратното? Тези, които искат намаляване на преките плащания, дали те ще се наложат. Как да се въведе синергия между държавите, субсидиарността заедно с парламентите срещу другата възможност за ренационализация на земеделието. Благодаря. Thank you, Chairman. Благодаря, господин председател. Това е едно много важно обсъждане и приветствам факта, че тук сред нас са колегите от националните парламенти. Едно от предизвикателствата пред нас е, че новата ОСП веднъж и завинаги ще сложи край на дихотомиите, които съществуват. И това въжи също така и за участието на националните парламенти. Необходимо е да отчетем нарастващо недоволство на селскостопанските производители на нивото на държавите членки, на които и на селскостопанските производители в държавите членки им се казва, че всичко решава Европейската комисия, когато селкостопанските производители се обърнат към Европейската комисия, им се казва, че държавите членки решават всичко. Надявам се, че чрез новата ОСП ще имаме повече сигурност и яснота. Благодаря, господин председателю. Подкрепям предложението на Европейската комисия за повече субсидиарност. Аз съм от Нидерландия, една страна, която през последните а, години отговаря на всички изисквания, свързани с качеството на а, водите, на въздуха и така нататък. През следващите а, години трябва да се предприемат мерки в страните съседни на нас. Нидерландия е, трябва да изпълнява европейските разпоредби тези разпоредби са свързани с опазването на околната среда и общественото здраве. Как смята Европейската комисия да, ам, привле, да приведе всички държави членки в съответствие с тези правила, така че самата политика да придобие смисъл? Благодаря ви. Каденбах. Каденбах. Трябва да използвам тази възможност да Днес заседаваме с колегите от националните парламенти. Сутринта и сутринта гласувахме доклад, свързан с антимикробната резистентност. Това е много важна тема, свързана с подхода едно здраве. Тези мерки са много важни и във връзка с замеделието, и във връзка с опазването на общественото здраве. Много благодаря за този дебат. Наистина той беше много оживен. Но очевидно е, че защото имахме един много наситен дебат, вече времето ни изтича. Но бих искал да чуя мнението на Европейската комисия – наред с мнението на Европейския парламент и Националния парламент. Какво смятате вие? Благодаря ви за този много обогатяващ дебат. С голям интерес следих това обсъждане. Казах само от начало, че този дебат е много своевременен, защото вече имаме съобщение на комисията, но все още не е внесено законодателното предложение. Съобщението набелязва само общия подход, основните линии. Но мисля, че този дебат първо ме убеди в това, че това, което предлага комисията, а именно новия модел, основан върху резултати, е правилният подход. Вие говорихте за избягване на свръхрегулацията, за свързването на селстопанските производители с обществото като цяло, упростяването, щефетата между поколенията, конкурентоспособността. конкурентоспособност, включително гледна точка на опазването на околната среда и климата, как да се подобри дейността по първия стълб, как да се направи по-видима научно-изследователската и иновационната дейност. Европейска добавена стойност е важно. По-малко осложненост и избягване да прехвърлим отговорността от комисията към националните администрации, хармонизирана подход към одобрението на плановете по ОСП. Всичко това са много важни идеи, които ще допринесат за окончателното оформяне на предложението на комисията. То е много по-подробно и съм убеден, ще, че ще намерите много отговори на вашите въпроси, когато ще видите законодателното предложение съвсем скоро, защото в края на май, началото на юни, вече ще предложим пакета по новата ОСП в контекста на новото предложение за многогодишна финансова рамка. Няма да говоря много по многогодишната финансова рамка, защото комисар Хоган беше много ясен по този въпрос. Мисля, че навлизането в подробности в момента би било много сложно. Но искам да кажа, че общият подход в новия му модел, основан върху резултатите. Повече отговорност, повече гъвкаво за държавите, членки и техните компетентни органи и контрола, упражняван от Европейската комисия, са отговор на много от повдигнатите у вас тук проблеми. Искам да ви уверя, че отбелязах всички ваши изказвания – някои от вашите предложения се вписват в контекст на предложението, не, някои от тях иска повече обяснение, но предполагам, че ще има много възможности бъдеще и за това. Много ви благодаря, господин Плева. И сега давам думата на госпожа Агилера за окончателни, заключителни, извинете, бележки. Много благодаря. Благодаря ви, господин председател. Аз съм много внимателна, когато става дума за спазването на времето. И затова съвсем накратко ще кажа три неща. Чухме един много живен дебат. Мисля, този дебат ни показа един по-различен поглед. И един по-различен поглед, който имат хората от Северна Европа, от Източна Европа и от Южна Европа виждаме, че има различни виждания от там, различни модели. И това многообразие трябва да бъде отчетено в бъдещата ОСП. Вторият въпрос. Младите костопански производители. Много често беше споменавано това в нашия дебат. Това е един е, от елементите, които предизвикват много голяма наша загриженост поради необходимостта от Обновява на поколенията. И националните парламенти, националните правителства, Европейския парламент трябва да оформят и да провеждат политика насочена към младите селстопански производители. И това трябва задължително да се прави и на национално ниво. Трябва да има и национална политика за това. Ние сме склонни да съгласим с това да не получават помощи съл-стопански производители, които вече са пенсионирани. Но дали всички са съгласни с това, трябва да проведем обсъждане. Трябва да помислим за обновяването на поколенията и привличането на младите сел-стопански производители накрая. Един депутат, като че от Германия, каза, селско-стопанските производители много се страхуват от контрола от страна на Европейския съюз. Е, сега вече ще се страхуват от контрола, който ще се извършва от държавите членки, от националните органи за контрол. Благодаря ви. Патдиринг е, е, по... Господин Патдиринг, за две минути. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Мисля, че Имахме много интересен дебат и смятам, че за мен изводът е, че трябва да вървим в посока субсидиарност. И разбира се, една от ключовите теми са младите селскостопански производители и предаване щафета между поколенията. В Ирландия ние се стремим да привлечем повече млади фермери и начинът за това е да се освободим от бюрокрацията и бумащината. Трябва сърското стопанство, трябва да стане привлекателно, обаче то не е заради всичките бюрократични изисквания. И смятам, че реформата на ОСП ще помогне в решаването на този проблем. И искам да кажа, че трябва да запазим една обща политика, за да напредваме. И последно, господин председател, финансовия проблем. Не можем да направим нищо без финансиране. Искам да посоча, че нашият министр-председател през януари говореше тук, че е необходимо и държавите членки да допринасят повече. Разбира се, всички искаме да допринесем повече, но това ще го направим само, за да може да се утвърждава и да се доразвива европейския идеал. Благодаря ви. Благодаря ви. И сега аз имам 3 минути и ще ги спазя. Преди всичко, що се отнася до темите, които най-често звучаха тук, повече сътрудничество между институциите, националните парламенти, които трябва да имат по-активна роля и повече отговорност, включително и в одобряването на националните планове. Депутатите на Европейския парламент казаха на колегици от националните парламенти, оказвайте повече натиск върху вашите правителства. За това говорише и комисар Хоган, за да се увеличат средствата в европейски бюджет, защото без средства няма да можем да продължаваме с ОСП. Децентрализацията се смята от всички за положителен фактор, но разбира се, всички тълкуват това понятие по собствен начин. Някои идеи за децентрализацията могат да бъдат много радикални. И идеята за интелигентните селища най-вероятно ще бъде водещ фактор в този процес. Също така има други въпроси, които могат да бъдат включени в националния план. Помощите за младите хора, иновациите, околната среда. беше поставен акцент върху отговорността, която е невъзможна без гъвкавост. И за да може да се премине към повече подробности в този дебат, да се решили неговия обхват и да се гарантира, че тече комуникация, диалог между Европейския парламент и националните парламенти, трябва да изчакаме предложението на комисията – за новата ОСП и новата многодишна финансова рамка. Това беше от мен. Дам думата на господин Шикерски. Е, так, ВУПР то политика не... И така, дами и господа, ОСП е политика не само за селскостопанските производители, но също и за потребителите. Защото европейският данокоплатец трябва да знае, че благодарение на ОСП нашата храна струва не толкова скъпо. Също така ОСП води до опазване на околната среда, до опазване на биоразнообразието и трябва да говорим повече за различните измерения на ОСП, така че хората да разбират, че те трябва да плащат пари, за да се финансира ОСП. Не говоря за обикновените граждани данокоплаци. Говоря също така и за политиците, защото решенията не се взимат от шепа политици, а от парламентите като цяло. Така че, моля, предайте това послание. Трябва да говорим за ОСП. ОСП заслужава, нашето внимание заслужава да се говори за нея. Какво ни очаква в бъдеще? Как трябва да изглежда нашето селско стопанство, доколко то трябва да бъде конкурентоспособно, включително и в глобален мащаб? Някои от дейностите в селското стопанство са по-скоро насочени към износа на продукти но така или иначе решението ще бъде взето от Европейския съвет. Нека да бъдем честни, няма нужда да се заблуждаваме. Всичко практически е в ръцете на министрите на земеделието. Моля, говорете с вашите министри, говорете с вашите правителства. Само заедно ще можем да направим нещо добро за нашето селско стопанство. В нашата комисия по земеделие в Европейския парламент имаме мнения, които споделяме, независимо от това към коя партия принадлежим или от коя държава членка сме. И е така. Ако не можем да гарантираме достатъчни доходи за селско-стопанските производители, ако не можем да гарантираме добри условия за живот – Разбира се, необходими са плащани, свързани с производството, защото ако не плащаме за определени видове производство в селското стопанство, това просто ще изчезне. Смятам, че 50% от бюджета трябва да се насочва към преките плащания. И това е особено необходимо за по-малко благодетелствените райони и хора, за които живеете и работят в тях. Разбира се, плащания трябва да бъдат свързани с качеството на почвите, на площите, на които работи конкретния фермер. Не говорихме достатъчно, според мен, за различните пазарни механизми, нито за финансовите инструменти и механизми, които биха могли да заместят различните форми субсидии. Така че трябва да говорим повече трябва и повече да работим по такива въпроси, като, например, природни бедствия. Смятам, че нашето заседание беше много интересно. Много ви благодаря. И искам да благодаря на вас, на депутатите от националните парламент. Искам да благодаря на нашите сътрудници, всички организатори, всички, които допринесоха за организирането и провеждането на това заседание. Председателят любезно благодари на преводачите. Имаме все още пет минути. Подарявам ви тези пет минути. Това е много време. И така, надявам се да ви видя отново. Трябва да срещнем отново в момента, в който е официално внесено законодателното предложение. Господин Плева спомена за това. След като разполагам с документа, трябва да се срещам отново.